So, on... И така, добре дошли на следобедното заседание на нашата парламентарна комисия. Моля ви да запазите тишина, да вземете местата си и да се захванем за работа. Доста ни е напрегнат дневния ред. По програма продължаваме с точка 11 разглеждане на становището за Европейската стратегия за мобилност ниски е, емисии. Давам думата на Дамяно Дзофоли. Дамяно, заповядай. Grazie Presidente. Благодаря. In esame costituisce la risposta del Parlamento. Нашето е, становище е, е отговор е, на съобщението на Комисията за Европейска стратегия за е, мобилност ниски емисии. Ще бъде представен на Комисията по транспорта и туризма и разбира се разгледано от нас. И има някои съществени изменения, за да се стигне до по-гладък преход към нов модел на развитие, към който всички ние като европейци се стремим, а именно кръгова економика с ниски емисии на въглерод, в кои, които е, Европа трябва да остане конкурентно способна, е, за да може да създава нови качествени работни места и да отговори на изискванията както на отделните граждани, така и на обществото. Предизвикателството е, е конкретно да се предвидят нови мерки за развитие на транспорта, които разчитат на альтернативни енергоисточници с ниски емисии не бива да забравяме, че транспорта дава около една четвърт от емисиите парникови газове в Европа и за това е основен източник на замърсяване на атмосферния въздух. От транспорта трябва да се намалят емисиите парникови газове с 60%, като постепенно се въвеждат и тестове в реално време на пътя. Има някои теми, които се обсъждат не само тук, но и в други комисии, като например директивата за биогоривата и по-общо за възобновяемите енергоисточници, както и има връзка и с темата, която в пленарната зала неодавна обсъждахме, с конкретни мерки. Въпросът трябва да бъде разграничен на различни категории превозни средства. Леки автомобили, микробуси, тежкотоварни превозни средства. По отношение на микробусите или лекотоварните е, средства е, се е, предлага за 2025 година в диапазон, диапазон от 105 до 120 грама, за леките автомобили от 68 до 78 грама на въглероден диоксид на километър. Трябва да се развие колкото се може по-бързо прозрачна и реалистична процедура за изпитване в пътни условия, подчертавам пътни условия, и да се насърчава производството в Европа на акумулатори второ поколение и да се разпространяват електромобилите все повече. Етикетировката също трябва да бъде по-прозрачна, за да представя сравними данни за разхода на гориво. Що се отнася до тежкотоварните превозни средства, тук има много сериозни пропуски в законодателството. Призоваваме комисията да внесе предложение за сертифицирането, наблюдението и докладването за тежкотоварните превозни средства до края на тази година, 2017 година, и след това да предложи амбициозни цели до 2025 година. За сега за тази категория превозни средства не съществуват конкретни параметри за измерване на емисиите. А в същото време припомням още веднъж, че една четвърта от емисиите в атмосферния въздух са именно от транспорта. За одобрението на типа призоваваме за по-всеобхватна и координирана, координирана система за одобряване на типа и за наблюдението на а, пазара за въздухоплаването изразяваме недоумение от това, че никак не са амбициозни целите поставени в споразумението на ИКАО и се е, предвиждат цели, които са ниски и освен това се предвижда доброволен характер е, на мерките, което означава че а, е, трябва да се а, е, разработи една по-строга система за ограничен географски обхват. Голямо значение е, има инициативата Единно европейско небе, където трябва да има по-амбициозни цели. Преминавам сега към морския транспорт и искам да отбележа, че е, както парламентът вече одобри регламента в тази област. Международната морска организация обаче не успя да напредне по отношение на постигане на целите. За това е важно системите да бъдат сравними в международен мащаб и по време на плавания от и до пристанища в Съюза да се включат емисиите в системата за търговия с емисии. За горивата от първо поколение трябва по-амбициозни цели. Въпросът за земеползването и промяната в земеползването – изисква сериозни е, инвестиции. За сега насърчаваме по-широко разпространение на пазара на биогорива от е, ново поколение, по-усъвършенствани, да се зачита иерархията на отпадъците и е, те да отговарят на строги критерии за е, екологична и социална устойчивост, за да се избегнат е, грешките, които бяха допуснати с биогоривата от първо поколение. Природният газ би могъл да изпълнява в прехода към декарбонизация ролята на преходно гориво в текста предлагаме няколко комплексни изменения, за да може становището да бъде по същество и е, трябва да отбележа, че до 3 май имаме крайен срок за внасяне на измененията. Благодаря. Сега е, докладчиците в сянка НЕП, заповядайте. Благодаря. Благодаря и на господин Софоли Говорим за емисии и измерването им много активно през последните няколко месеца. И то точно по темите, които вие повдигнахте, господин Дзофоли. Измерването на емисиите е много важно и то емисиите реално на пътя, в пътни условия, а не това, което е в лабораториите – по такъв начин можем да постигнем намаляване и на азотните оксиди. Очевидно имаме по-голям напредък по отношение на въглеродните емисии, но и тази възможност не бива да се забравя. Представяме е, днес това становище. С него ще се занимава и Комисията по транспорта. Трябва да бъде балансирано предложението, защото тук залогът е БВП и индустриалната политика. Затова предложението трябва да държи сметка за общото положение на економиката – Многобройни са елементите, които доста ме притесняват. Говорим за мобилните услуги за бъдещето и определено съществуват големи възможности, но ние, като членове на парламента и Европейската комисия трябва да предложим такива мерки, които са съобразени с пазара и те трябва да са такива, каквито се изискват от потребителите. Затова имаме нужда от новаторска устойчива политика. Паниката няма да ни бъде добър съветник – Електромобилите се предвижда да увеличат е, дела си, е, посочени са 25%, но защо не 20 или 30 или повече? Каква е основата, на която е определена е, тази стойност? Политиката трябва да е целенасочена за въздухоплаването има многобройни предложения в Комисията по транспорта, които отиват далеч по-напред, отколкото предложенията тук. Освобождаването от ДДС, способността на авиационния сектор в глобален мащаб трябва да бъдат отчетени, когато се правят предложенията. 68 грама въглероден диоксид на километър за леките автомобили се предлага в рамките на новата процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства. Трябва да бъдем реалистични в целите, които си поставяме за намаляване на емисиите. Браншът трябва да бъде в състояние да предлага продукти, е, които е, да бъдат устойчиви през е, целия си жизнен цикъл и да бъдат прияти от пазара. Парижкото споразумение определя цели до 2030 година. Трябва да се образим с тези срокове. Откъде ще дойдат тези 25% електромобили? Какъв ще е, бъде източника на електричеството? Дали той ще идва от АЕЦ или от ТЕЦ или от е, други електроцентрали в е, Долна Саксонци... Саксония? Имаме излишък на електричество, произведено от а, ветрогенератори и то може да се използва в е, електромобилите. Разработването и разпространението на електромобили трябва да бъде неутрално спрямо технологията, за да стигнем до съществени резултати. С е, колегите ще се радвам да обсъдя тази тема и съм сигурен, че обсъжданията ще са плодотворни. Благодаря Марк е, Демесмакер за ЕКАРЕ. Eh, Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин Зофили. Колеги, ние знаем, че делът на транспортния сектор в емисиите на правникови газове е много висок. Е, имам последните данни от е, Европейската агенция по околната среда, които потвърждават този факт. Това е от една от основните причини за замърсяване на въздуха в градовете което води до заболявания на хората и е смъртоносно за околната среда, за хората, за економиката. Вие е, сте запознати с е, е, ужасяващите данни, свързани с заболяванията, предизвикани от замърсяването на въздуха. Повече от 100 000 души в Европейския съюз умират всяка година от заболявания, предизвикани от лошо качество на въздуха. Необходимо е да се пристъпи към по-устойчиви видове горива, към нови бизнес модели, към нови варианти, базирани на новаторски решения. Приветствам съобщението на комисията по този въпрос. Той обхваща доста интересни предложения. Комисията правилно подчертава, че има множество възможности за разработването на нови варианти за мобилност. Искам да благодаря на докладчика за проектостановището. Задачата не е лека, тъй като има огромни предизвикателства. Множество неща трябва да бъдат отчетени. И това а, доста затруднява работата на докладчика. Искам да, да дам самостопливен принос а, за подобряване на текста. Може би а, да наблегнем на важността на качеството на въздуха а, и на действията, предприемани от обществото в тази сфера. Относно препоръките на специалната комисия МС, Текста беше прият вече в пленарна зала. Там се съдържат ясни препоръки, които могат да доведат до един по-екологосъобразен подход. Трябва да мислим за условията на тестване, на информацията, която ще се предоставя на гражданите. Освен това има връзка с прехода, който трябва да се направи към кръгова економика. Следва да имаме предвид, че хората са потребители, особено когато става дума за мобилността. И трябва да имаме предвид развитието в тази сфера. Нашата комисия трябва да подчертая важността на интермодалния транспорт, както и важната роля, която могат да играят вътрешните водни пътища. Очаквам добро и ползотворно сътрудничество. Благодаря, Марк. Сега за Алде давам думата на госпожа Мюлер. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика за това, че представи проекто становището, което обхваща повечето от ключовите въпроси които изискват действия според нас. Лимитите за емисиите, измерването на емисиите от автомобили, също одобрението на типа, също включването на различните видове транспорт, използването на възобновяеми източници на енергия и с това списъка не се изчерпва. Има някои предложения, които трябва да се обсъдят допълнително, но мисля, че този доклад е добра основа, на която можем да стъпим, за да можем да отговорим на очакванията. Искам да откроя една сфера по отношение на параграф 15 където се говори за това да се набляга на горива, биогорива с висока ефективност по отношение на парниковите газове. Но биогоривата се отразяват и на производството на фуражи и трябва да се внимава в тази сфера. Освен това, в този параграф се приканва комисията да защити съществуващите инвестиции. Това ми се струва малко в противоречие. Как този параграф може да се съпостави с предходния? Ние трябва да имаме цялостен поглед. Транспортният сектор отговаря за една четвърта от общото емисиите, които са отчетени. Има разчитане в, на 94% на изкопаеми горива и вместо да намалява използването им, то се увеличава, така че нещата не се подобряват. При използването на лек стоки, лични автомобили, както и в транспортния сектор за търговски цели. Когато говорим за ролята на транспорта за постигане на целите, за намаляване на емисиите, транспорта има да играе изключително важна роля. Има огромни предизвикателства, а, когато става дума за електрификацията на пътища за превоз на дълги разстояния. Електромобилите са нещо сложно и ние трябва да имаме предвид, че няма едно универсално решение. Струваме се, че към момента ние обръщаме поглед към бъдещите възможности за превоз, но понякога губим изглежда целта, към която сме се отправили. Трябва да отчитаме законодателните процедури, които са в ход. И сега имаме възможността да направим малък отстъп и да видим цялостната картина, за да видим какви ще са ползите, за да можем да започнем по-добро планиране и да определим по-дългосрочните ни цели и дали ще е необходимо да променим посоката. Ние трябва да знаем на къде вървим. Затова се надявам, че през едните седмици е, ще можем да обърнем внимание на всички тези е, по-стратегически въпроси, вместо да затъваме в подробности. Относно сътрудничеството, убедена съм, е, че в промишлеността има достатъчно иновации. Тя трябва да играе своята роля и да има условия за това. Производството ще трябва да се адаптира за да можем да вървим към посоката за постигане на общите ни цели. Госпожа Килонен от името на Обединената левица има думата. Благодаря ви. Искам да благодаря на докладчика, господин Цофоли, за проекто доклада му, в който той обръща внимание на различните видове транспорт Основният въпрос е как да се намалят емисиите, най-вече чрез използването на съвременни технологии. Общата транспортна политика в Европа се основава в голяма степен на намаляването на емисиите и постигането на целите чрез използването на нови горивни технологии, нови технологии за производство на автомобили, но през последните години забелязваме, че има известни неясноти в производството на автомобили, което поставя въпроси относно до това, доколко силно ангажиран е този сектор за реално намаляване на емисиите. Лично аз считам, че е наложително да се намалят емисиите не само прилагайки нови технологии, но и чрез други способи. Най-ефикасният начин за постигането на целите е един по-широк пакет от мерки, свързан с земеползването, обществения транспорт, също производството на храни, използването на велосипеди, други методи на предвижване, също като се отчитат и възможностите на цифровизацията и като отчитаме и това, че цената е важен фактор при избора на съответния вид транспорт, който се използва. Сега има ниски цени на петрола, това забави преминаването към мобилност с ниски емисии. Искам да напомня на колегите, че Европейският съюз има различни инструменти за финансиране, които позволяват да се заделят значителни суми и за това считам, че използването на различните инструменти трябва да се насочи към проекти в транспортния сектор, които насърчават преминаването към мобилност с ниски или нулеви емисии. Ние също трябва да имаме предвид, че намаляването на емисиите в транспортния сектор – е в ръцете на националните органи, вземащи решения, в ръцете на местното самоуправление, в големите градове има други предизвикателства. 23% от емисиите на CO2 идват от обществения транспорт. Това показва, че има проблеми с политиката в управлението на транспорта в градовете, но Европейския съюз няма правомощия в тази сфера. Европейския съюз трябва да има координираща роля за разпространяване на най-добрите постижения, най-добрите практики в тази сфера. Цифровите услуги, цифровизацията правят възможно създаването на нови форми на мобилност, ако те получат по-голяма популярност, ще бъде не толкова привлекателно да сте собственик на автомобил. Бих искал да се даде повече видимост на решения, които се вземат в съответните градове или между градовете за улесняване на мобилността и за по-голяма прозрачност на ценообразуването. Въпреки, че втечненият е, газ е добър вариант за преходно гориво, това гориво трябва да се разглежда именно като такова, като преходно. Затова инфраструктурата, която се изгражда за втечнения газ, терминалите за втечнен газ в бъдеще да могат да се използват и за биогорива. А струва ми се, че това не е отчетено в доклада. Аз ще внеса изменения в този смисъл. И очаквам добро сътрудничество с колегите по този въпрос, на който много държа. И това е въпрос, по който съм силно разпалена. Благодаря. Кейт Тейлър от е, името на групата на Зелените. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на господин Зофоли за проекто становището, да го поздравя за това, е, че предлага доста добри подходи. Особено призива му към комисията намаляването на CO2 до 2020 година за автомобилите и за лекотоварните автомобили да се базира на тестване в реално време, като се отчитат наличните системи и всичко това да е в полза на гражданите. Виждам, че има доста голяма конкуренция тук. Може ли малко по-тихичко да си говорите помежду си? Аз ще внеса изменения Надявам се, че те ще допълнят доклада. Транспортният сектор в Европейския съюз е единствения сектор, който се провали в намаляването на ефекта си върху климата през последните десетилетия. Емисиите на СО2 от този сектор са нараснали с 27% от 1990 година насам и сега са близо 30% от емисиите в ЕС. Ние имаме задължение по Парижкото споразумение и до средата на века тези емисии трябва да бъдат сведени до нула. Този сектор също отговаря за 70% от потреблението на петрол в Европейския съюз поради взривоопасният то нарастване на използването му в транспорта, както шосения, така и въздушния. Така че ние вървим по един неустойчив път, който поставя под въпрос опазването на околната среда, здравето на хората, качеството на живот. И ако не предприемем мерки, ние няма да изпълним ангажиментите, които сме поели в сферата на измененията на климата. Освен това ще продължи зависимостта на Съюза от вносни горива и ще е изправен пред нови бъдещи кризи. Необходимо е да се интернализират външните разходи в транспорта. Например, безмитен карусин касин, керосин, нелоялна конкуренция се създава което не позволява да се пристъпи към едни по-устойчиви методи. Освен това, ние знаем, че транспорта води до съществено замърсяване на въздуха, което има силен ефект върху здравето на хората, особено на влияе на дихателната система. Освен това, влияе и върху климата. Не трябва да пропускаме възможността да отчетем сериозния ефект, който има замърсяването на въздуха. Не е изненадващо, че лошото качество на въздуха се наблюдава най-вече в големите градове, където замърсителите са автомобили, които използват най-вече дизелово гориво, гориво и това води до висока концентрация на финни частици в въздуха в европейските градове. СЗО е установило, че това има води до опасност от заболявания, като рак. Триста и седем милиарда евро ще отидат за задръст, предизвикани от задръстванията. За това е ясно, че е необходимо много спешно да се премини към по-устойчиви видове транспорт. Аз съм също силно убеден, че градските транспортни системи са най-добрият шанс за транспорт с ниски емисии. 60% от пътуванията са на разстояние по-малко от 6 км в градските зони, което позволява да се използват немоторни средства за предвижване, като ходене пеш, използване на велосипеди, също обединяване на използването на автомобили и прочие. Има огромен потенциал за създаването на интермодална устойчива верига за транспорт. Необходимо да се обърне внимание на транспортирането на товари в градските зони и е необходимо да има инфраструктура за доставки на последната една а, миля, за да се облегчат задръстванията. Колеги, има голям потенциал да се направи нещо добро тук. Можем да намалим както емисиите на СО2, така и на други опасни замърсители във въздуха, идващи от транспортния сектор. И аз очаквам да работим а, заедно с колегите, за да се случи това. Благодаря. Сега Елеонора Еви от EFDD. Благодаря. Аз също благодаря на колегата Джофоли за е, неговото проекто становище. Преди е, бележките си искам още да кажа, че е, с колегите сме съгласни за това, че се увеличават емисиите от транспорта. И виждаме от а, а, скандалът, който а, беше свързан а, с а, дизела, така наречения дизелгейт, а, привлече вниманието и на а, парламента. С а, а, голям интерес и с положително а, мнение а, гледам на а, предложените необходими спешни мерки за намаляване на емисиите. Споделям също така предложението да се подобри системата за наблюдение на пазара и за контрол на съответствието при пътни условия, за да може действително да се намалят емисиите. Контролът на съответствието се превърна вече в един политически въпрос – И трябва да се е, даде е, достатъчно време на автомобилостроителите да съобразят своето производство на основата на реалните е, данни и необходимостта от спазване на пределните норми. Мисля, че в парламента трябва да отстояваме принципа на неутралност спрямо технологията. Мисля, че вървим за сега по изцяло сгрешен път, защото не може да се придържаме догматично към този принцип и по този начин да пренебрегнем по-чистите технологии. Дизеловите двигатели Например, трябва да бъдат разследвани. Комисията изрази своята решителност да проведе разследване Данните и оценките, с които разполагаме до момента, се представят не винаги в истинският им вид, омалуважават се, а това в крайна сметка е, е на плещите на, на гражданите, на общественото здраве и на увеличения брой заболявания въздушния и морския транспорт заслужават е, специално внимание, защото и в двата сектора могат да бъдат въведени много повече конкретни мерки. Един съвсем прост пример. В е, авиацията има увеличение на емисиите през изминалите години. и цената се плаща от всички потребители. От всички нас, потребителите на въздушния транспорт, защото увеличените емисии означават и по-високи разходи. В морския транспорт също има по-големи възможности за подобряване на мерките – включително мерки от е, фискален характер, които насърчават е, прехода е, към по-низко замърсяващи горива от типа на природния газ. Ветроходите а, са едно предложение, което звучи а, доста а, странно, екзотично, връщани към а, миналото, но а, то показва, че по един или друг начин трябва да се намалят емисиите. В държавите членки трябва да се а, премахнат а, тези увеличени емисии, защото това ще намали преките и косвените а, разходи от използването на изкопаемите горива. В Италия това е много актуален въпрос. Електри... Електрическата мобилност е, трябва да бъде насърчавана и се радвам, че тя е засегната в становището. Благодаря. Благодаря сега госпожа Дорнано от е, името на ЕНЕФ. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на господин Джофоли за работата му аз ще внеса няколко изменения. Подкрепям отпрепенето на цели за периода след 2025 година за камионетките и автомобилите на базата на хармонизирана стойност на световно равнище. Същевременно обаче трябва да сме в съответствие с заключението на експертите от Световния форум за хармонизирането на регулаторната рамка за автомобилите на ОНЕ това е правилният форум, който може да предприема действия в това отношение. Относно въвеждането на нов изпитателен цикъл, в това отношение трябва да внимаваме да има реципрочност при прилагането на този нов цикъл в САЩ и съответните азиатски държави. Подкрепям идеята за инициатива за стимулиране на електромобилите и търсенето на альтернативи от ново поколение. Това обаче не трябва да се прилага само на европейско равнище, а и на световно. Нуждаем се от световни стандарти в това отношение. Относно прозрачната прозрачно предоставената информация на потребителите във връзка с емисиите от съответните горива и новите автомобили. И в това отношение смятам, че това трябва да се направи от компетентния международен орган. Необходимо е да има хармонизирано регистриране на тежкотоварните автомобили, да имаме общи цели за периода след 2025 година, но отново повтарям, всичко трябва да се прави в рамките на компетентния на международно равнище орган. Относно нисковъглеродния транспорт, Бих искала да приканя комисията да внесе корекция в европейското законодателство, за да се улесни използването на екологичния критерий на пазарите. След Дизелгейт смятам, че всички сме съгласни, че можем да одобрим система на типов надзор – като на световно равнище трябва да се приеме и съответната регулаторна рамка. Този международен орган, според нас, може да работи достатъчно прозрачно, има правомощия в това отношение. Относно емисиите на азот, и техните високи стойности. Възможно е тези стойности да се преразгледат, но само ако и в другите държави по света, които произвеждат автомобили, се прилагат същите стандарти. Това е необходимо, за да можем да постигнем целите в областта на климата за периода до 2030 година и за да изпълним споразумението от Париж органа, международния орган по въздухоплаване е този, който трябва да се вземе с емисиите във въздухоплаването. Морската, Световната морска организация също трябва да работи по въпросите за емисиите. Разбира се, ние също можем да работим а, по въпроса а, и трябва да вземе предвид емисиите на международните пристанища. Относно намаляването на въглеродните емисии в транспорта в дългосрочен план смятам, че целите не могат да бъдат постигнати от отделните държави по-отделно, но на съответното международно равнище. Благодаря. Благодаря на докладчиците в Сянка. Доста натоварен е графикът ни, така че ще предприема две неща. Първо, затварям списъка на желаящите да се изкажат. господин, госпожа Делхая. Euh, Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за становището. Ще се спра на въпроса за биогоривата. Необходимо е да поддържаме настоящите инвестиции, но това като че ли не е в съответствие с становището за биогоривата от първо поколение. Биогоривата от първо поколение, които идват от рапицата, например, се различават от останалите, като целта им беше да има независимост от белтъците, които внасяме в момента в Европейския съюз под формата на ГМО. Европа се нуждае от план за белтъците в рамките на своята земеделска политика. Производството, съскостопанското производство на рапица ни дава възможност да произведем белтъци, протеини едновременно с производството на биогорива. Така изцяло се вписваме в идеята на кръговата економика, защото биогоривата дават възможност на земеделските производители да а, допълнят своите доходи. В заключение. Премахвайки постепенно биогоривата, този доклад ни дава възможност да проведем една предварителна дискусия, която така или иначе ще водим, когато бъде лансирана директивата. Благодаря. Сега да чуем представителя на ЕКР. Госпожа Шрейер Пирик. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Зофоли. Мисля, че трябва да се направи разграничение е, по сектори. В четвъртия пакет за научна и развойна дейност, Европейската комисия трябва да въведе ясни е, критерии за разграничаване на отделните типове. Не трябва да се дава възможност на автомобили да надвишават определените прагове, при положение, че в земеделския сектор същевременно с това налагаме клането на хиляди крави. Така че трябва да се прави разграничение по сектори. На следващо място. Не може да обвиняваме само морския транспорт и въздухоплаването. И двата сектора трябва да се борят с международната конкуренция. Имам предвид определени държави, в които морският транспорт е изправен пред безмилостна международна конкуренция. За съжаление, на европейско равнище не се предприемат достатъчно действия за това. Качеството на въздуха в моретата е много по-добро, отколкото качеството на въздуха в градските региони. Така че да не обвиняваме морския транспорт за лошия въздух. Наистина не разбирам защо докладчика така критикува морския транспорт. Според мен това е необосновано, така че ще внеса изменени. Господин Балче, следващия заповядайте. От Нилван, az adat bizonyítja, hogy Благодаря ви. Виждаме, че темата е изключително важна в Европейския съюз емисиите на парникови газове, 25% от тях идват от транспорт. За да има намаляване на емисиите обаче, трябва да се създадат необходимите условия за използването на електромобили – може да си зададем въпроса. Колко е чиста енергията, която използваме за електромобилите? Електрическата енергия, която се използва от е, електромобилите, идва от някъде. Откъде? това отношение трябва да похвалим Германия, защото 45% от електрическата енергия идва от ветрогенератори и фотоволтаици, но в останалите случаи се използват въглища. Така че можем ли да говорим за чиста енергия, когато говорим за електрическа енергия? Чиста енергия е тази е, на летището в Брюксел, където трябва да повъртите малко педалите, за да е, генерирате чиста енергия. Това е чиста енергия. Но когато говорим за електромобили, винаги трябва да си задаваме въпроса откъде идва електрическата енергия. За тази цел се нуждаем от ясна дефиниция. Нуждаем се от чиста електрическа енергия – Ядрената енергия също е източник на електрическа енергия. Да помислим и за други екологосъобразни източници, защото ядрените централи също могат да доведат до създаването на чиста електрическа енергия. Следващият оратор, госпожа Мейснер. Господин председател, минута и половина, това е доста кратко време, много неща бяха казани. Ще се спра на най-важното. Дизелът се използва за намаляването на въглеродни емисии, но пък се увеличиха азотните такива. Друга полка, която можем да си задем от работата на компетентната в това отношение комисия, е, че ако се спазваха правилата, нямаше да се стигне до тук. На следващо място единното въздушно пространство това отношение има а, проблем между Обединеното кралство и Испания за а, правата върху Гибралтар. Аз съм съгласна с казаното от колежката Килонен за интелигентното разпределение. Да, в това отношение можем да почерпим много идеи, но трябва да се създаде необходимата, адекватна, необходимата регулаторна рамка, за да може да насърчим тези идеи. Можем да намалим емисиите, идващи от мобилността, ако обаче възприемем добрия подход. Селските райони обаче трябва да останат достъпни, а за тази цел се нуждаем от програми и конкретни дейности. Когато говорим за екологосъобразен транспорт – тук се включват не само горивата, но и въглерода. Какво правим по отношение на въглерода? протакаме всичко. Относно морския транспорт, добре е на международно равнище да се стигне до намаляване на емисиите, не само на европейско. Председателят и не на последно място, господин Ейкхаут. Минута и половина. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Бих искал най-напред да благодаря на докладчика господин Зофоли за становището му по тази важна тема. Бих искал да подчертая, че тук става въпрос за бъдещето на мобилността в Европа, в нашия континент. И като че ли пропускаме нещо. Тук говорим за бъдещето на тази мобилност. Вижте как е уредена градската мобилност в Европа. Тази мобилност корено ще се промени. Ще се промени, ако постъпим правилно. И това ще е в полза на всички живещи в градските райони. Затова обсъждаме задаването на определени цели по отношение на електромобилите. Защото идеята е да не се стига до а, използването на такива а, двигатели в центъра на градовете, като по този начин се замърсява въздуха, който дишат хората. Всичко това не може да се промени само с един поглед към пазара и въвеждането на някаква промяна. Цялата инфраструктура за изкопаемите горива се гради от самото си начало на съответната политика, което означава, че и сега се нуждаем от конкретна политика, за да може да има промяна. На следващо място, какви цели да си зададем? Големите автомобилостроители – обикновенно се базират в определени държави, които започват с Г, но няма да ги споменавам. Та сега същите тези автомобилостроители искат да има някакви цели, защото тези, които не са инвестирали в новаторство, ще имат най-големи печалби. Thank you very much. And, uh, now... Благодаря. да кажем, около 5 минути може да има комисията. Нека е, кратко изтегнато да се изказват ораторите. Благодаря, много се радваме, че участваме в тази дискусия по проекто становището. Преди всичко, мога да ви кажа, че видимо много задълбочен е анализът на съобщението на комисията от юли миналата година. Изправени сме пред огромно предизвикателство. Комисията в този момент поставя един много е, амбициозен план, с който с 60% през 2050 година да бъде намален обема на емисиите в сравнение с базовата година 1990. Необходими са различни действия и те са конкретно изброени. Комисията ще ги предложи по време на мандата си в сегашния състав през следващите 2-3 години. Стандартите за леки автомобили и микробуси бяха засегнати от няколко оратора. Като част от стратегията си, комисията подготвя законодателно предложение за периода след 2020 година за леките автомобили и микробусите, за да се премине към ниски или нулеви емисии, като е, прави сравнителен анализ на ползите и разходите различните варианти. Така че очаквайте предложението. Разбира се, вече е взето решение да се въведе новата процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства. Тя ще влезе в сила тази година и ще преодолее големите различия между лабораторните изпитвания и изпитванията при пътни условия – по отношение на тежкотоварните превозни средства, комисията обяви своето намерение да внесе предложение за стандарти. Ние предлагаме сертифициране и наблюдение. Законодателното ни предложение скоро ще бъде обявено. Няколко оратори говориха за обществени поръчки за доставки на чисти градски автобуси. Това наистина може да допринесе за прехода към нискоемисионен градски транспорт. В момента правим оценка на директивата за чистите превозни средства. През четвъртото три месечия тази година трябва да бъде готово предложението, за да имаме ясно конкретно и по-лесно за изпълнение предложение. Азотните оксиди и съответствието също бяха посочени в изказванията. Комисията ще прави годишен а, преглед а, на коефициентите на съответствие, за да се стигне до коефициент единица за азотните оксиди още а, тази година. 31 март 2017 година беше крайния срок за оформяне на предложението. В областта на въздухоплаването Световната организация ИКАО предложи механизъм, който ще бъде въведен през 2021 година. Условията обаче все още се договарят и затова комисията неодавна предложи да се спре часовника на преговорите, защото европейската система и схема за търговия с емисии може би в сегашния вид не може да бъде съчетан с въздушния транспорт – Важни са тези окончателни договорености, е, за да може да бъде внесено предложението. За морския транспорт продължава работата. Имаше предложение от 2023 година морския транспорт да бъде включен в системата за търговия с емисии. Разглежда се този е, въпрос, още няма окончателно решение – едно прибързано решение още днес може да се окаже пречка пред постигането на по-добри договорености с ИКАО и Международната морска организация. Когато са известни всички елементи, ние ще внесем необходимите предложения и накрая за биогоривата – Знаете, че има предложение за директивата за ВЕИ от ноември миналата година, за да се постигне равновесие между производство на биогорива с цялото му преимущество от една страна и от друга страна ограничаването и предотвратяването на нежеланите последици от по-широкото разпространение на такива биогорива. Ще има нови предложения, но стратегията мисля, че е вече е очертана, ясен е какъв е пътя напред и предстои много работа по всички тези предложения, защото наистина е много амбициозна е, целта за декарбонизация. Благодаря. Докладчика иска ли за 30 секунди да обобщи? Благодаря, колеги, за изказванията. Е, те показаха колко сложна и деликатна е тази материя и същевременно колко много емоции е, предизвиква. Кръговата економика изисква нови модели на развитие, нов начин на живот – и като имаме предвид темповете, с които се развиват а, инструментите за постигането на тази цел, трябва да кажа, а, че имаме една обща задача да се справим с предизвикателството. Това предизвикателство стои и пред местните, регионалните, национални а, органи, както и пред производителите в реалната економика и потребителите и гражданите като цяло. Предложените идеи трябва да бъдат ресурсно обезпечени и обществено приемливи. Трябва да бъдем амбициозни в търсенето на консенсус сред европейските граждани. Благодаря. Благодаря много. Съгласно графика, краен срок за внасяне на предложения за изменения 3 май 11 часа, гласуване в комисията 29 юни, гласуване в транспортната комисия 25 септември. Гласуването в пленарната зала ще бъде потвърдено по-късно. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Размяна на мнения с Комисията Европейската агенция по лекарствата относно отражението на нелегалните фармацевтични практики върху здравето на гражданите. Давам думата на господин Анджей Рис, директор на дирекция Санте Б. Добър ден, благодаря. Бих искал да направя един кратък увод по темата. Беше създадена една среда, която е благоприятна за развитието на новаторски продукти, висококачествени и безопасни лекарства, но парламентът и съветът поставят въпроси за функционирането на фармацевтичната система и най-вече достъпа на пациентите до новаторско лечение. Комисията ще изготви анализ на въздействието на законодателството, главно за допълнителните сертификати за защита и достъпността на новите технологии и лекарства. През 2008-2009 година беше направен един преглед за спазването на правилата за конкуренцията във връзка с октафарма но и други въпроси. Основният принцип е да се плаща за забава. На 13 декември миналата година комисията публикува поредния си доклад за периода до 2015 година. Там се посочва, че проблемът с някои патенти не е, особено голям по мащаби и когато се видят такива проблематични патенти, то тогава се започва процедура за нарушения. Комисията в сътрудничество с националните органи за защита на конкуренцията и Европейската мрежа за защита на конкуренцията подготвят един доклад за спазването на правилата на конкуренцията. Подкупването на лекари да изписват определени лекарства на определени производители се разследва, включително и в рамката на Конвенцията на ОИСР за забрана на корупцията Въпросите се разглеждат и разследват от ОЛАФ. Има сигнали е, за корупция в здравеопазването и преглед се прави в рамките на европейския семестър за управление на економиката. През 2013 година е, беше публикувано едно проучване, резултатите му сега се актуализират. Превенцията и борбата с корупцията изискват разнообразни е, мерки, включително повишаване на прозрачността и отговорността. В заключение трябва да кажа, че е, браншът трябва да отговори на потребностите на обществото през 2013 година комисията организира дискусия на етиката и прозрачността в рамките на корпоративната социална отговорност в областта на фармацевтиката. Беше съставен е, списък е, ръководни принципи за добро управление, прозрачност сред е, медицинските специалисти, лечебните заведения производителите на лекарства и останалите заинтересовани страни. Бяха разработени минимални стандарти и сега вече се наблюдава тяхното прилагане на национално равнище. Окоръжително е да се види и инициативата за саморегулиране. Благодаря ви, аз съм готов да отговоря на въпроси от вас. Благодаря. Имаме десетина минути. Искам да дам думата на професор Гуидо Рази, изпълнителен директор на Европейската агенция по лекарствата. Заповядайте. Е, Благодаря ви. Благодаря ви за поканата да участвам в този дебат. Много от медицинските практики биха могли да имат много сериозен негативен ефект върху здравето на хората и животните. Затова ние му обръщаме сериозно внимание в агенцията. Тези практики могат да доведат до намаляване на общественото доверие и към унези, които не са замесени, а Доверието е изключително важно, за да може да се гарантира високото качество на научни изследвания, които се осъществяват. Освен това, корупцията може да повлияе силно негативно на промишлеността. Да засегне тези, които не са пряко засегнати. Например, режима за патентоване, за защита на интелектуалната а, собственост. Това са области, в които не сме а, лично а, участващи като агенция по лекарствата. Нашите усилия са насочени към гарантирането на висока степен на прозрачност, осигуряване на достъп до документи, както и публикуването на информация. Всичко това допринася до недопускане на неправомерни действия, Там, където пряко участваме, е в осъществяването на инспектирането на надежността на предоставените данни, за добри клинични практики, добри практики за производство. Ние извършваме регулярни инспекции. Понякога те са предизвиквани от конкретно събитие, което сме констатирали. Относно цените, една от темите, която беше предложена за днешното обсъждане. Отново, ние и тук нямаме пряко влияние върху цените, но считаме, че трябва да направим нещо в тази сфера, а именно да насърчим сътрудничеството да се определи стоеността на даден медикамент, освен това да се подобри ефикасността на цялостния процес, за да се предлагат медикаменти, които са финансово поносими за потребителите. Това е най-доброто, което мога да дам от себе си за 3 минути. А, 4, добре. Струва се да се обърне внимание на достъпа до документи. Ние сме публикували повече от 3000 страници. 30 000 страници. има пълен достъп на обществеността до тази информация, което допринася за подобряване на доверието. Това, което ни прече да вървим с по-бързи темпове, е, че не разполагаме с достатъчно персонал, но се надявам, че и тук ще постигнем напредък. Сега искам да дам думата на госпожа Перик. Благодаря ви. Това е въпрос, който е, е много важен за Нидерландия, тъй като има проблеми с фалшификатите. Този проблем все повече се задълбочава. Има пациенти, които са приемали даден медикамент, след което са били принудени да преминат към друг медикамент, който води до проблеми. Осъществени са изследвания в тази област. 30% от пациентите са се почувствали по-зле, след като са преминали на други медикаменти. Тази практика е струвала твърде много средства на обществото. Освен това, създава лош имидж за сектора. Аз съм разговаряла с хора по този въпрос, как може да не се допусне подобна практика в бъдеще. Вие направихте някои положителни коментари, но аз получавам една по-черна картина за ситуацията, поне на база на това, което се наблюдава в Нидерландия. Госпожа Гросте, благодаря, господин председател. Водим дебат и той не задължава да бъдем изключително прецизни и бдителни. Има фармацевтични лаборатории, които извършват, за съжаление, някои злоупотреби, има нелоялна конкуренция. Това е реалност, не можем да отречем. Това е поведение, което трябва да се осъди по най-строг начин защото това е престъпление. И за това трябва да се почувства удар на закона. Унези, които са виновни, трябва да бъдат санкционирани. Аз бих искала да подчертая, че поради това не трябва да хвърляме сянка върху целия сектор на производство на а, медикаменти, както беше в, в автомобилостроението, защото имаше аферата с Volkswagen. И в този случай не трябва да се води а, до извода тази а, практика от а, някои недобросъвестни производители, да води до хвърляне на вина върху целия сектор и намаляване на доверието към него. Има също въпроси, свързани с ценообразуването, с срока на действие на патентите, но ние имаме нужните правила, имаме методи за наблюдение, но не трябва да сме прекалено ограничителни, защото това ще ограничи иноваторството лабораториите са предприятия, които целят получаването на печалба, за да могат да инвестират в научни изследвания, в разработването на нови медикаменти. Тези печалби им позволяват а, да привлекат а, инвестиции, капитали, за да могат да и осъществяват а, такива иновации, да могат да задържат най-добрите изследователи, което е в полза на научните изследвания. Ние трябва да гарантираме бдителност по отношение на дейността на фармацевтичния сектор, но не трябва да го ограничаваме прекомерно, защото това ще ограничи иновациите в сектора. Господин Педичини има думата. Минута и половина. Благодаря. Ще се опитам да говоря бързо. Виждаме, е, че са срамни тези скандали е, с е, големите фармацевтични производители, които са за сметка на здравето на гражданите. Знаем, че тези скандали не са последните. Тук нека да си говорим откровено. Не са последните и не могат да бъдат последните, защото а, тук а, тря... се слагат на кантара печалбата и здравето на хората. Тази връзка трябва да бъде прекъсната е, и това е, е отговорност е, на компетентните контролни институции. За това аз не говоря толкова а, за а, тези а, скандали, за които вече стана дума, но и за това, че през 2015 година Европейската комисия по лекарствата одобри вакцина срещу папилома вирус и в Дания се оказа, че има много нежелани ефекти за здравето на пациентите. Намеси се Европейския омбудсман. Беше разгледан и от вътрешните структури на Европейската агенция по лекарствата, обаче всичко си остана вътре. Нищо не беше обовестено публично. Защо не а, не настоява Европейската агенция във всички случаи задължително тежките неблагоприятни ефекти от е, използването на един или друг препарат, както в е, случая говорим за ваксината срещу папилома е, вирус, не, не се събират. Ролята на Европейската агенция е много важна, а тя не настоява за тези сигнали. Благодаря. Следващия оратор. Bueno, yo quiero comenzar diciendo que la unión o el nexo entre... Госпожа Кабесон Руис. Ние виним Съюза често, че не стимулира иновациите, но все пак трябва да държим сметка а, и за това да не допускаме пациентите да бъдат изложени на риска в фармацевтичната индустрия има доста голям марш на печалбата. Ние не искаме здравето да се превръща в бизнес. Доклада за 2008-2009 година на комисията посочи в него какво трябва да се направи. бяха предвидени различни мерки, например допълнителният сертификат за защита. Смятате ли да извършите на регламента, свързан с медикаментите за редки заболявания? Бих искала също да разбера дали има конфликт между първичните и вторични генерични патенти, тъй като има стратегия за насърчаване на генеричните медикаменти. И какво се прави, за да не се допускат злоупотреби в бъдеще? Повечето от въпросите бяха към Европейската агенция по лекарствата, за това давам думата за отговор. Благодаря, господин председателю. Относно недостига, ние играем скромна роля в това отношение. Ние подкрепяме всички от тези, които могат да направят нещо в тази област. Относно вируса полилома, ние сме използвали всички средства, с които разполагаме, нужната информация – Нашата система за наблюдение на фармацевтичния сектор е много стабилна. Не считам, че е необходимо да има допълнително докладване от държавите членки. Всеки пациент може да се обърне пряко към нас. И всяка година се отвоява броят на постъпилите сигнали от граждани. Относно Нордик Украин беше направено нуждото. Бяха установени някои несъответствия. Когато се констатира нещо, се обсъжда въпроса, намира се решение и това стана в комисията по фармаконаблюдението. Не беше установена причинно следствена връзка. 80 милиона момичета бяха вакцинирани, но доклада отхвърля връзката между двете неща. Ние имаме инструменти да насърчаваме активно наблюдение на фармацевтичния сектор. Всяка година имаме 10 е, проучвания по HPV ние извършваме наблюдение, можем да предприемем много бързи мерки. Отхвърляме позицията на Nordic Ukraine. Това е, е, не е позицията на It's fair to have a scientific opinion. на Кокрейн. Всички учени отхвърлиха тази хипотеза. Протоколите от всички заседания, които провеждаме, са публично достояние. Благодаря. Искам да моля комисията също в рамките на 3 минути да реагира. Ще започна също от недостига. Това е изключително важен въпрос. Той се обсъжда с държавите членки в рамките на сътрудничеството между Агенцията по лекарствата и Европейската комисия. Има промени в веригата на доставки. Това е глобална мрежа, различни пазари разликите се почувстват от, е, се чувстват е, и от е, пациентите. ние търсим начини за справяне с това явление. Някои от държавите членки въвеждат свои мерки, които искат да споделят с останалите. Ние също се опитваме да дадем своя принос. Не е необходимо повече законодателство, а по-скоро практика. Проблемът е свързан и с GMP, с качеството. Някои от генеричните лекарства се произвеждат в Китай, Аз не искам да кажа, че може да се намери лесно решение, защото такова няма. Всички заинтересовани трябва да работят заедно. Също се въвеждат и нови технологични решения. Въпроса за дефицита на лекарства ще продължи да е на вниманието ни. Всяка година се организира среща по тези въпроси, за да се следи състоянието с дефицита на лекарства, като се прилагат и цифрови решения. Има няколко дела, заведени по законодателството за конкуренцията. Много тези е, дела вече са стигнали до е, съдебно решение. През септември миналата година Общия съд е, прие е, решение, потвърждавайки първия случай. Ние се опитваме сега да се съобразим с констатациите, направени в проучването. Относно законодателството, ние продължаваме работата по доклада, учитаме различните инициативи, планираме да представим пред Европейския парламент доклад за педиатричните лекарства ще продължим работа също и по медикаментите за редки заболявания. Благодаря ви. Приключваме по тази точка и преминаваме към 13-та точка. Това е публично изслушване относно добавените ползи от Европейския съюз за околната среда, общественото здраве, безопасността на храните. Имаме представители на агенциите, които са в ресора на дейност на комисията ЕНВИ. Ще говорим за добавената стойност на европейските институции, на агенциите, на важната работа, която осъществяват за постигане на високи стандарти на опазване на околната среда и висок стандарт на живот за гражданите. Много от гражданите на Европейският съюз си задават въпроси ние трябва да е предоставим отговори. За това ще дам думата веднага на представители на Бюрото по околната среда. Искам да ви помоля да се изказвате в рамките на 10 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за поканата. Бих искал да започна презентацията си с темата за постиженията на политиката в областта на околната среда. Обикновенно говорим само за това, което не е било направено и това, което е необходимо да се направи, но е хубаво от време на време да поспрем и да погледнем какво сме постигнали – Ще говоря за три основни приоритета. Just figuring out the technology. Нека да се справим с технологичния проблем. Та основните приоритети на програмата за действие в областта на околната среда. Първата е природа и биоразнообразие, тема, на която ще се спра малко по-късно. Малко избързах. Нека да опитам отново. Като резултат от политиката на опазване в Европейския съюз бяха постигнати няколко постижения. Има някои е, видове, които бяха на ръба на изчезването и е, които бяха спасени. коренно се промени начина по който мигриращите птици биват третирани. Имаме специален инструмент, който има за цел опазването на някои видове. Наскоро директивата за птиците и местообитанията беше обявена за директива, която изпълнява целта си – и тя се справи с а, а, разрушените условия а, в местообитанията. Натура 2000 и всички региони, които влизат в обхвата и също поженаха голям успех – Успех имаме и по отношение на чистата енергия и кръговата економика. Тук имаме комбинация от правно вързващи цели и мерки, схеми за подкрепа, стимули за използване на възобновяема енергия и така нататък. Преминаването от продажба на киловатт часа към съответните енергийни услуги. Много мерки бяха прияти по отношение на електромобилите, по отношение на подобряването на качеството на въздуха. Беше направена и промяна на индустриалната политика в областта на автомобилостроенето и намаляването на използването на дизела като гориво. Настоящия екодизайн и правилата за е, енергийно етикетиране също бяха променени. Имаме успехи в това отношение, тъй като в Европа бяха положени много усилия. Съществуващите инструменти в това отношение ще доведат до 6900 джала спестена енергия и 112 милиарда евро спестени от потреблението на енергия. Следващата област е общественото здраве и сигурността. Стандартите по отношение на качеството на въздуха дават необходимия резултат. приемането на таваните за период 2003-2013 година даде добър резултат, както и стандартите за а, горивата. Стандарти, които бяха поставени под въпрос заради Германия, но тези стандарти намалиха броя на а, преждевременната смъртност от 22 900 случая на 2600. Регламента РИЧ даде тласък на новаторството и насочи вниманието към по-безопасни химични препарати, на използването на опасни химични вещества. Така че, когато говорим за добавена стойност на Европейския съюз, бих искал да кажа, че това са областите, в които 28-те държави, те все още са 28, са области, в които всички тези държави се споразумяха за общи цели и положиха съвместни усилия за изготвянето на реални критерии. Нещо, което никоя държава нямаше да може да направи сама. В резултат на това Европейския съюз се прояви като основен фактор на световната сцена. Няма друго място в света, където да има такава организация, която да играе толкова голяма роля. Разбира се, трябва да има равно третиране между държавите в Европейския съюз да се разгледат трансграничните последствия от замърсяването. Чистата околна среда е основно право, което Европейския съюз гарантира на своите граждани. Европейския барометър показва, че това е една много популярна мярка. Европейския съюз трябва да прави повече в това отношение, в никакъв случай по-малко. Ще се спра на някои от рисковете и възможностите в това отношение. Да, имаме успех в някои отношения, но а, е необходимо да направим повече, защото сме далеч от крайната цел. Каква е ролята на Европейския съюз? добрите стандарти на европейско равнище са поставени под въпрос, ако те не биват прилагани правилата, изискванията обикновено биват считани за пречка, за допълнителна тежест. Много често на инструментите не се гледа в пълния им потенциал. Същевременно имаме съвместен план за промяна за периода от 2030 година. В заключение, политиката на Европейския съюз в областта на околната среда е успешна и Европейският съюз трябва да продължи да работи в това отношение – Декларацията от Рим, прията преди няколко седмици, е един обещаващ сигнал в това отношение. Европейските лидери признаха, че чистата околна среда и устойчивия растеж са изключително важни въпроси, по които Европейския съюз трябва да продължи да работи. Не трябва обаче да се задоволяваме с този резултат, защото вече направенето не е достатъчно. Необходимо е да ускорим започналия вече преход по отношение на околната среда. Той трябва да обхване всички сектори. Земеделския, въздухоплаването, транспорта, да се въведат стандарти за тежкотоварните автомобили, стандарти за замърсяването на водата. трябва да помислим как да оформим този преход. И той трябва да обхване и другите сектори. Не трябва да се стига и до неизпълнение на правилата в вашата комисия. Скоро ще гласувате за торовете, което също е действие в това отношение. Изключително важно е да има последователност на политическо равнище. Когато тази комисия задаваше въпроси на комисаря Вела, за да оцени дали той ще изпълни задачата си, бяха зададени важни въпроси. Скоро предстоят парламентарни избори на европейско равнище и е важно на време да започнем дискусията, свързана с околната среда, за да има приемственост в тази политика. Благодаря ви. Thank you, thank you Peter, for your presentation and for a bit of optimism at the, at the, at the end. Благодаря, е, благодаря ви за изразения накрая оптимизъм. Нашия следващ оратор Тод Стърн е бил специален пратеник на Съединените щати по измененията на климата и главен преговарящ по този въпрос за Съединените щати. Тод заповядай. Sorry, how's that? Does that work? <laughs> Okay. Uh, thank you very much. I want to uh, thank the committee. Благодаря. Искам да благодаря на комисията за поканата. Многократно съм бил в парламента. Срещал съм се в частно качество с много от депутатите, но за първ път съм тук официално и ви благодаря за високата чест. Бях помолен да говоря за ролята на Европейския съюз в преговорите за измененията на климата и трябва да кажа, че Европейския съюз беше най-важният съюзник на Съединените щати повече от 7 години, докато работих като специален пратеник за измененията на климата. Десетки пъти сме работили съвместно с колегите от Европейския съюз от 2009 до 2016. Не винаги бяхме единодушни, но по най-важния въпрос бяхме на едно мнение че трябва да постигнем едно амбициозно и приобщаващо международно споразумение като необходимо условие за успешна борба с измененията на климата. Колкото и е, да имахме различия по някои въпроси, имахме общ ангажимент към тази цел. Да го кажем съвсем ясно, нямаше да съществува историческото Парижко споразумение, ако не беше забележителният принос на Европейския съюз. Европейския съюз изигра решителна роля в този трудно извоюван напредък. Понякога се налагаше след две стъпки напред да се направи стъпка назад, но това беше в името на целта. Европейския съюз беше последователен, стабилен. Не е тайна, че нашето политическо положение в Съединените щати беше по-несигурно по темата за измененията на климата, отколкото в Европа и то не само през последните няколко месеца. Аз мятам, че в по-широки американски контекст, не само около Вашингтон, беше постигнат значителен напредък в обществената нагласа. И все пак без надежния европейски ангажимент, е, въпреки смяната на правителства, без солидната е, последователна позиция на е, самия Европейския съюз, нямаше да можем да постигнем това, за което се борехме опорито ден след ден, стъпка по стъпка. Имахме от 1992 година договора за климата и това беше едно съществено постижение след него. На второ място, Европейския съюз е, издига силен глас е, амбициозен глас в е, преговорите. Може би благодарение на това има толкова съществени елементи. Именно Европейския съюз предложи възможно най-амбициозните първоначални цели, дългосрочни цели и петгодишни цикли за равносветка. Европейския съюз изигра много важна роля в преговорите през 2011 година, чиято кулминация беше в Дърбан – тогава и на конференцията на страните в Дърбан Европейския съюз успя да изгради коалиция на страните, които настояваха за действия, и то бързи, и амбициозни действия. Европейския съюз изигра решителна роля за договарянето на новото споразумение след 2020 година. На конференцията през 2011 година бяха приложени споразуменията, които бяха договорени в Копенхаген и Канкун, съответно през 2009 и 2010 година. Но те се отнасяха само до периода до 2020 година. В Дърбан Европейския съюз приобщи към своите амбициозни цели и редица други държави. Островните страни, прогресивните латиноамерикански държави и редица от най-слабо развитите страни коалицията е, успя да набере сила в е, решаващите преговори в е, Дърбан и така се стигна до Дърбанската платформа. Четири години по-късно коалицията успя да направи нова стъпка напред с включването на Съединените щати. Аз бях първият, който публично използва понятието много амбициозна коалиция или коалицията на най-амбициозните, но в интерес на истината, Европейския съюз е, изигра решаващата роля. Без него това нямаше да бъде възможно. Европейския съюз последователно и упорито е, работи е, за прилагане на всички правила на Парижкото споразумение. без а, тази решителност нямаше да се постигне споразумението, но ясната му архитектура не може да бъде само отдолу нагоре. Необходимо е да се прилагат норми и правила, а, чието спазване да бъде наблюдавано със съответната степен на прозрачност. Този принос и редица други станаха възможни а, благодарение на Европейския съюз като съюз на многобройни държави. Отделните държави също бяха важни играчи в преговорите. Ние, Съединените щати, работихме с Обединеното кралство, Франция, Германия, скандинавските страни, Испания, Италия, Польша и други. Всички те дадоха важен принос. Но нека да не се заблуждаваме. Силата на Европейския съюз като цяло е толкова динамична, толкова е, могъщна, която че не може да се сравни с националния принос на нито една от държавите, дори и най-големите. Мога да си представя колко трудно е да се координират политиката с толкова много държави и членки. Понякога съм благодарен на небесата, че не ми се е налагало това да правя вътрешен план, а само международен. И още нещо в заключение – не е свършена работата а, по Парижкото а, споразумение. Необходими са допълнителни а, мерки за изпълнение, за да засилят режима. Необходими са по-конкретни насоки в определени области, включително прозрачност. Те трябва да бъдат разработени през 2018 година. Мерките предвиждат и така наречения улесняващ диалог, който ще бъде началото на глобалната равносметка – за начина по който страните е, по споразумението изпълняват е, целите за емисиите също през 2018 година, а през 2020 година ще бъде направен преглед на индивидуалните цели по страни. Много важно е добрата балансираност на Парижкото е, споразумение да се запази. Някои биха искали да се направи крачка назад – но Европейския съюз продължава е, да бъде основен стълб е, на ангажиментите е, към борбата с изменението на климата. Парижкото споразумение стана възможно, тъй като отделни страни, групи страни, Европейския съюз дадоха своя принос и ние нямаме право да отстъпим от постиженията обикновено ми дават повече време и аз съм действително изненадан, че успях да се справя и с много строгия регламент за времето. Председателят казва, аз разбирам защо сте бил главен преговарящ. И сега продължаваме с друга тема – общественото здраве. Нина Реншоу е оратор от името на Европейския алианс за обществено здраве. Заповядайте. Благодаря, благодаря за тази възможност да говоря по тази важна тема пред вас. Знаете, че от името на Европейският алианс за обществено здраве мога да кажа, че сме имали много добро сътрудничество до сега. Знаете, че здравеопазването отскоро е в компетенциите на Съюза само 25 години но действията на Съюза датират от по-отдавна, от 80-те години за справяне с AIDS, с злопотребата, с използването на наркотици и прочие. Работи се съвместно за постигане на по-добри резултати и постигнатото трябва да се насърчи. Има големи постижения в европейския проект и трябва да се гордеем с това и очакваме допълнителни постижения в тази сфера. Организацията на националните здравни служби е в правомощията и цяло на държавите членки. Предприемането на политики мерки в областта на здравеопазването не водят до изисквания за обща европейска политика в здравеопазването. Европейския съюз има компетенции в предприемане на действия, свързани с дейността, приемствеността, устойчивостта на здравеопазните системи. Европейската интеграция постигна много в осигуряването на здравни услуги и осигуряване на нужните ресурси, като специалисти, медикаменти, медицински изделия и прочие. Ако някой се нуждае, например, от преливане на кръв, хората могат да са сигурни, че имат достъп до това и че при нужда ще получат необходимите им лекарства. Вътрешния пазар който осигурява свободна търговия на стоки и продукти, може, за съжаление, да води и до търговия с вредни за здравето продукти. Също има и проблеми с принасянето през границите на различни бактерии, на заболявания. Европейския съюз има дълга история за добро справяне с кризи в здравеопазването. Много от тях бяха последвани от законодателство в сфери на не пряко свързани с здравеопазването, но свързани с околната среда и прочия, с селското стопанство. Постепенно се предприемат все повече общи действия в областта на здравеопазването, както беше предвидено в договорите, но това става бавно. Европейската рамка дава възможност на държавите членки да предприемат много по-строги мерки за справяне с тютюневото лоби държавите, които имат най-строги политики за контрол на тютюнопушенето, намалиха съществено броя на смъртните случаи, предизвикани от тютюнопушене. Има ограничаване на правата в областта на производството на тютюни и на тютюнопушенето защото са известни и вредите от тютюнопушенето. Всеки втори пушач е изправен пред риска да има сериозно отражение върху здравето му. Secondly, road safety policies. Политиките по безопасността по пътищата бяха намалени смъртните случаи, предизвикани от пътно-транспортни происшествия на 43%. И всичко това благодарение на европейските стандарти за по-безопасни автомобили, за вложените средства в инфраструктура, както и по отношение на прилагането на по-строги правни норми за използване на обезопасителни колани, ограничение на скоростта и недопускане на шофиране в нетрезво състояние. Искам също да се спра и на въпроса за политиките в областта на качеството на въздуха. Тук има огромен успех. Негативният ефект от шосейния транспорт е намалян до 30% в областта на индустрията до 60%, са намалели предизвиканите от емисиите в тези сектори преждевременни смъртни случаи. Разбира се, остава да се направи още много, тъй като има 400 000 преждевременни смъртни случаи в Европа, предизвикани от лошото качество на въздуха в Европа. Не е възможно да се представен функциониращ вътрешен мантар, пазар, който не се съобразява с защитата на здравето на гражданите, на потребителите. Необходимо е да се насърчи економика, която се съобразява с опазване на здравето на хората. увеличаването на продължителността на живота с една година води до съществени положителни резултати за БВП, който може да се увеличи до 4%. Три години повече живеят мъжете и две години и половина повече жените през 2010 година в сравнение с 1990 година но а, това не е равномерно във всички държави членки. Ние може да живеем по-дълго, но не непременно в добро здраве, тъй като има доста хронични а, заболявания. Има стратегия, която изисква до 2020 година да се достигне до още две години допълнително удължаване на живота, но има много различни заболявания, свързани с диабет, например, с затластяване и прочие, които няма да ни помогнат да постигнем поставените цели. Освен това, това ще струва милиарди публични средства. Има неравенство в здравеопазването. Има почти 20 години разлика, що се отнася до здравословни години живот между различните държави. Освен това, тези разлики са още по-големи за беженците в сравнение с местното население. Още по-силно са засегнати бездомните лица и средно те са застрашени от смърт на 43 години за мъжете и 47 за жените. Необходимо е да се направи повече Ние трябва да използваме също всички възможности за прилагане на принципа на предпазните мерки. Брексит сега ще ни даде възможност да направим един естествен експеримент за това какво означава всичко това за здравеопазването. Вече започна изтичането на мозъци, тази сфера, която ще покаже колко силно зависима е била британската система от сътрудничество в областта на здравоопазването и изследванията в тази сфера с останалите европейски държави. Ние също следим как се справят отделните държави. Извършваме проучвания, които са а, сравнителни за отделните държави членки. И няколко заключителни думи. Евробарометър направи изследвание, показващо, че две трети искат Европейския съюз да прави нещо повече в областта на здравеопазването, като се отчитат техните а, безпокойства, а, би било един добър начин да се достигне повече до гражданите, за, като се отговори на въпроса какво може да направи Европейския съюз за мен, за моето семейство. Европейските програми а, спасиха много а, хора. Ние не си даваме сметка колко много катастрофални явления са били а, недопуснати да се случат, колко много работа е свършена в областта на превенцията, например за случаи на туберкулоза, на хивспин и прочие, както и отчитането на рисковете, предизвикани от лошо хранене. Европа сега има прекрасната възможност да направи нещо повече в здравопазването, защото обратното би било катастрофа. Има засилване на антимикробиалната резистентност, което създава сериозни рискове за здравето. Добрата новина е, че има и добри сценарии. Ема а, пост, извършва необходимата работа в тази сфера. Прави се много също и за предотвратяване на затластяванията, на диабета и прочие. Предстои да се обсъди в скоро време по-нашироко проблема с резистентността на антибиотици. Благодаря ви за всичко това, което правите от ваша страна в тази жизненно важна сфера. Благодаря сега от името на Европейската агенция по лекарствата. Давам думата на директора Гидо Рази. Разполагате с 5 минути. Благодаря, господин председател. За мен е чест да бъда първия представител на агенция, който ще излезе с обращение към вас. Мисля, че нашата агенция представлява добър пример за ползите от вътрешния пазар – осигуряваме сигурна а, атмосфера, висококачествени лекарства и провеждаме академични изследвания. С нашата агенция не се стига до дублиране на усилията. Излишно става 27 пъти да се прави една и съща оценка – това е наистина пример за добавената стойност на Европейския съюз по отношение на общественото здраве. Имаме един набор от правила, единни стандарти и се възползваме от цялата мрежа. Ето защо становищата, които предоставя нашата агенция за комисията за одобрение и припускане на пазара, биват признати във всички държави членки. Използваме услугите на 4000 сертифицирани експерта. Какво означава сертифицирани експерти? Имаме списък с такива. Те са били проверени. Проверени са били техните знания, умения и те е, винаги са готови да откликнат, за да ни предоставят е, становище подкрепа при вземането на окончателно решение. Това е единствено по рода си. Европейския съюз може да се възползва от този огромен потенциал от експертен опит и затова смятам, че трябва да се гордеем от тази система. Следващата полза от нашата агенция е, че това е една солидна система – която осигурява мониторинг относно безопасността на лекарствените продукти, дори след като те са излезли на пазара, което е изключително важно. Има различни системи, които отиват отвъд клиничните изпитвания и всички те са изключително важни за пациентите. Подкрепяме също така иновациите, рационализираме е, процеса на работа, като непрекъснато повишаваме неговата ефективност. Подпомагаме на всички учени да предоставят е, солидни научни доказателства и да го правят по, разбира се, най-ефективния начин. Гордеем се с това, че Европа е начално място по вземането предвид на мнението на пациентите – прави се оценка на риска и на ползите. Разбира се, е, всичко зависи от крайното решение на пациента. Пациента решава кое ще бъде най-добро за него. В заключение, разчитаме основно на прозрачността тя е основният градивен камък, най-мощният ни инструмент, който поддържа нашата репутация. По този начин запазваме доверието на обществеността и продължаваме да насърчаваме иновациите. Следващия градивен камък са безопасните лекарствени продукти – Съвсем накратко, пациентите, лекарите и компаниите са а, основните ни източници на информация. Това е една солидна система, най-солидната в света. Разбира се, имаме различни инициативи, чиято цел е да отговорим на нуждите от лекарствени продукти, а не на нуждите на пазара. Като целта е, е своевременно лекарствения продукт да стигне до пациента. Благодаря ви. Наистина не можем да си представим нашата работа без вашата. Сега да чуем Андрея Амон, изпълнителен директор на Европейския център за превенция на заболяванията. Заповядайте. Благодаря, господин председател. През май 2015 година нашата агенция започна да работи в столицата на Швеция. За първи път Европейския съюз създаде организация, която имаше за цел да осигури надзор над замоляванията в цяла Европа. Мисията на нашата агенция е да идентифицира, да направи оценка и да съобщава за настоящи и предстоящи заплахи за човешкото здраве от инфекциозни заболявания, като по този начин защитаваме здравето на всички, които живеят в Европейския съюз. Фактора, който отключи създаването на нашата агенция, беше епидемията от тежък респираторен синдром през феврари 2003 година. Тогава стана ясно, че на европейско равнище се нуждаем от по-добра координация в случай на епидемии и за да може да се изготвят научни становища на европейско равнище. Живеем в един глобализиран свят, заболяванията не познават граници за да се справим с тези проблеми, за да имаме по-добър надзор и ранна система на подаване на сигнали, е важно нашата агенция да работи с националните международни и компетентни органи в областта на здравеопазването. Ще ви дам няколко примера за добавената стойност, която изличам от нашата агенция. Ние получаваме данни от всички европейски държави, като по този начин е, получаваме пълна представа за положението в Европа, сравняваме данните и е, отбелязваме тенденциите в различните държави членки. Преди да се установи тази система, имаше 17 различни схеми за надзор – в рамките на които държавите членки подаваха данните индивидуално. Днес ние сме един вид единно гише за наблюдение на разпространението на инфекционните заболявания, като по този начин сме много по-ефективни и определено имаме добавена стойност. Всеки ден в 11.30 нашата агенция провежда кръгла маса, на която се обсъждат и преразглеждат настоящите заплахи и новите сигнали от различни части на Европа. На базата на подадените сигнали и разузнаването по отношение на различните епидемии и на тази наша система правим оценка, изготвяме и оценка при спешни нужди, ако е необходимо. По този начин помагаме на държавите да вземат решения относно необходимите действия. Нашата агенция подпомага подготовката на държавите членки, като предоставя различни обучения и като провежда симулации. По време на епидемията от Ебола, нашата агенция активно участваше в работата в Гвинея. Работихме в партньорство с държавите членки на Европейския съюз и различни международни организации, сред които СЗО и Агенцията за здравопазване на САЩ. Същото се случи и при епидемията на жълтата треска в Ангола, когато създадохме специален европейски медицински корпус. Правим всичко възможно за да не се подаваме на търговски политически интереси при изготвянето на научните ни становища. Несъмнено, европей... разнообразието в Европейския съюз води до различно схващане на това, що е риск. Няма единно мнение в това отношение в обществеността и сред експертите. Ето защо наша цел е да направим така, че всеки един риск за хората в Европа всеки един риск да бъде доведен до знанието на съответните органи, за да може да се вземат превентивни действия. Работим заедно с различни организации, с Агенцията за безопасност на храните, с Агенцията за лекарствата. Ние, например, работим с Центъра за превенция на заболяванията за второто издание на доклада за консумацията на антимикробната резистентност сред хората и животните. Работим с експерти от цяла Европа, като по този начин изготвяме становища за настоящите и предстоящите заразни болести. Благодаря ви. Благодаря сега Последната група оратори, тематично обединени от безопасността на храните. Моник Гоен се първата. Имате 10 минути. Да, благодаря. Чакам само да качат на екрана презентацията ми. Благодаря ви. Винаги се стремя да настоявам пред институциите да подобрят рамката за защита на потребителите и също като другите оратори е, предпочитам този е, подход, защото той е в интерес на гражданите. Ще се постарая е, да представя гледната точка на потребителя в своето изложение. Като общо увод искам да подчертая, че много се занимавам с търговската а, а, политика, посещавам много страни и а, винаги се гордея с това, че съм потребител от Европа, защото европейските граждани имат най-добрата предпазна мрежа в света, било то а, за безопасност на храните, лекарства, химикали, е, устойчиво е, производство и потребление. Може да не е съвършена системата, но тя действително е най-добрата. Но а, малцина са онези граждани, които осъзнават, а, че именно на Европейския съюз дължат а, тези високи стандарти и предпазна мрежа. Зависи от а, институциите, както и от нас, неправителствените а, организации, да популяризираме това постижение, а, да осведомим гражданите, да формираме обществено мнение, за да им е ясно, че Заслугата е на Европейския съюз. Какви са основните постижения? Те са в областта на безопасността на храните, но се отнасят и до други области. Много силно е действено нашето законодателство. Основните принципи, принципа на предпазливост, принципът за проследимост от производителя в стопанството до трапезата на потребителя е, са изключително важен принос в нашата е, система. Важно е и сътрудничеството е, между националните компетентни органи, които обменят информация и сигнали. Тук непременно трябва да отбележим системата за бързо оповестяване Рапекс която действа в защита на потребителите по-добре, откъдето и да е другаде по света. Съвместните научни изследвания, обединяването на научния потенциал е друго голямо постижение и по такъв начин иновациите могат много по-близо да стигнат до потребителите. За опазването на околната среда, съвсем е, накратко ще кажа няколко думи, защото първият оратор беше много по-подробен. Енергийната ефективност е, е предимство не само за околната среда, но и за потребителя. По-ефтино е да се ползват е, енергийно ефективни продукти, по екосъобразно е, е да се ползва електромобил. По-чистите автомобили са по-благоприятни и за здравето на водача, защото средата, която се създава в него е много по-чиста. Малко се знае и за регламента за химикалите РИЧ – това е единствения законодателен акт в света, който прогласява принципа, че потребителят има право да знае какъв е съставът на продуктите. В областта на общественото здраве чухме много от преждеговорившите. Искам да кажа, че понякога ние приемаме за даденост спокойствието, с което прекусяваме границите на държавите членки и същевременно можем да получим медицински услуги от трансграничен характер. Безопасността на храните е на първо място. По-ефективна е нашата система за оповестяване и за подаване на сигнали. По-тясно е сътрудничеството между държавите членки и Европейската агенция за безопасност на храните. Един елемент, който се отнася с особена сила за храните, е, че има огромно а, разнообразие на правни системи е, в е, Европейския съюз и това е, дава голямо предимство на Европейския съюз в преговорите в рамките на Световната организация Кодекс Алиментариус. Много по-силно се чува гласа на Европейския съюз, отколкото на отделните страни. Принципът за проследяване от производството в стопанството до трапезата на потребителя, помага да се предотвратят заболявания, епидемии и засилва прозрачността, което не допуска скандали с неяснота и измами. Големи са предизвикателствата, все по-голям е натискът върху Европейския съюз да премахне все повече от така наречените препятствия за търговията. Това обаче заплашва някои елементи на нашата хранителна верига с глобализацията на пазарите. Трябва да настояваме за много строгите стандарти, които имаме. Разбира се, ние искаме да отворим пазарите си, да участваме в процесите на глобализация, но това не бива да бъде за сметка на потребителя и на безопасността на храните. Разбира се, целият този процес е цикличен. В момента се настоява за дерегулиране – и за намаляване на разходите за индустрията. Но да не забравяме, че по-доброто регулиране намалява броя на скандалите, увеличава съответствието и спазването на номерата. Когато имаме нерегулирана област и в нея избухне скандал – то а, тогава цената, която плаща обществото, е не само прякото преодоляване на последиците от скандала, но е, има разходи свързани и с въвеждането на регулиране. Готова съм да отговоря и на допълнителни въпроси. Благодаря. Благодаря. Кой по-добре е да говори по въпросите на безопасността на храните от господин Дерике от Европейската агенция по безопасност на храните. Аз ще се спра на пет въпроса за пет минути. Най-напред искам да извиня изпълнителния директор, доктор Ул. Той е в Япония, но доколкото знам, той ще бъде ваш гост следващата седмица, така че ще имате добрата възможност да разговаряте с него. Ние работим заедно с две сестрински организации това е пример за задълбочено сътрудничество, както спомена и госпожа Гуенс. Искам да припомня какви са правомощията на ЕФСА. Ние сме предвидени като организация и беше, бяхме създадени след а, а, епидемията а, луда а, а, крава. Предвид наказаното до тук, искам да подчертая, че ЕФСА също се занимава и с въпроси на опазването на здравето на растенията и животните, защото има случай на внос, който би могъл сериозно да ощети селското стопанство и околната ни среда. Може би ще повторя някои от нещата, които бяха казани от колегите от други агенции. Но първо искам да се спра на въпроса за експертизата. Благодарение на доброволната дейност на нашите колеги от целия Европейски съюз, ние можем да свършим огромна работа, например, по проучванията на твърденията за ефекта върху здравето, които се появяват на етикетите на продуктите. Колегите от Агенцията по лекарствата инвестират в научни изследвания в тази сфера и ние разчитаме на тази експертиза, за да вървим напред. Ние си сътрудничим с организации от държавите членки, за да можем да осъществяваме наблюдението. Ние събираме между 10-15 милиона а, данни, свързани с пестициди и прочие. Европейския съюз осигурява най-много данни за замърсители на които се използват и в оценки на СЗО, на други международни организации. Ние се сътрудничим с организации от държавите членки, които са специализирани. Миналата седмица бях в Нидерландия. Разговаряхме за софтуера, който се разработва там, който софтуер може да бъде много полезен за цяла Европа. става дума за смесване на химикали. Ние извършваме не само научни изследвания, но а, преди всичко се занимаваме с а, а, осигуряването на добро развитие на центровете за най-високи постижения, за да запазят те лидерските си функции в бъдеще. Имаме сътрудничество с други агенции, например с Агенцията по лекарството, с Европейския център за контрол върху заболяванията и други, но ние отиваме и по-нататък. Имаме мрежа, която включва 30 европейски агенции, които се занимават с въпроси от най-широк характер. Ние целим да ви предоставяме необходимата експертиза при нужда, така че да не е необходимо да имате ваши експерти по всички съществени въпроси. Разглеждаме въпроси, свързани с стандартите, заедно с други агенции и работим също съвместно и по протоколи за извършване на тестове върху животни. Ние имаме една доста широка система, но считам, че е добре финансирането да бъде по-фокусирано. Благодаря ще продължим с Гер Тансет, който е директор на Европейската агенция по химикалите. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Ще кажа как работим в Европейския съюз при осигуряването на безопасни химикали. Това е общо европейска дейност, която се осъществява повсеместно. Какви са ползите от съвместна работа по въпросите на промишлените химикали в Европа? Ползите са, че ще имаме по-безопасни химикали, по-безопасни химически изделия, изобщо по-безопасни промишлени стоки. Ние информираме а, гражданите по въпросите за безопасните продукти. Имаме водещи компании, имаме един ефикасен единен пазар а, за химикали а, и смеси от тях. А, имаме също ефикасни органи, по-добре се, изр... добре се изразходват и а, публичните средства. Практическата добавена стойност е, че ние сме в състояние да вземаме решения, да излизаме със становища на базата на по-високо качество, като действаме бързо, като а, залагаме също на прозрачността, на независимостта, а, и всичко това, благодарение на експертизата, която предоставяме, се превръщаме в един надежен ден партньор на институциите на Европейския съюз при изготвянето на становища, при предоставянето на информация за химикалите, като работим заедно с експерти от цяла Европа, които се определят от държавите членки експертизата, която сме натрупали в агенцията и начина по който работим с експерти в различните държави членки и компетентните ми, ни органи по прилагането на регламентите в нашата сфера показват способността ни за тясно сътрудничество. Ние осигуряваме доста технологии, софтуер, например, за компаниите, за международните институции, за националните органи в други държави, за това как да се съхраняват данни, как да се анализира риска от химикали на базата на инструментите, които непрекъснато съвременяваме. Освен това работим много тясно с заинтересованите страни. Имаме повече от 100 организации в Европа, с които работим, които ни осигуряват обратна информация, дават свои мнения за това как да работи агенцията. Има множествено ползване на данните. Данните по РИЧ не са само в тази сфера. Ние непрекъснато подобряваме качеството на данните, за да може и други части на Европа да използват тези данни за защита на водните ресурси, за осигуряване на здравословни условия на труд и прочие. Освен това, осигуряваме предсказуемост на пазара за компаниите, като ги информираме своевременно за това какви химикали а, е, се търсят а, е, и са действащи. Ние работим а, е, от начало до край. Компаниите трябва да работят заедно, за да могат да бъдат събрани данните. Това е изключително важно. Освен това, те трябва да работят по цялата верига на доставки. Така ние осигуряваме отлично взаимодействие между компаниите, които са се установили в държавите членки. Заедно с държавите членки работим по подобряване качеството на данните, за да видим кои са химическите вещества, които будят тревога и след като бъде констатирано кои са те, трябва да видим а, какъв е най-добрият начин за управляването на риска, който съставлява тези опасни химически вещества. Използваме научния комитет, който извършва проверка и изготвя научни становища, които са в помощ на Европейската комисия, за да предприеме мерки за управлението на риска в целия Европейски съюз. По този начин ние съвместно създаваме един общ пазар за една по-добра Европа и за гарантиране на безопасността на химикалите. А, каква е добавената стойност за бизнес Европа? Искам да дам думата на господин Андре Афре. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на комисията. Благодаря ви за поканата. Аз бих искал да се спра на околната среда, тъй като а, това е компетентният ми ресор ще откликна също и на някои от коментарите, които направиха преждеговорившите. Бих искал да кажа, че вече от 10 години работя в Бизнес Юра. Говорил съм с много компании от цяла Европа, с малки и средни предприятия. И първото, което чувам е, че Защитата на околната среда е част от задачите на индустрията. Това въжи за качеството на въздуха, за управлението на отпадъците и така нататък. Индустрията и компаниите в Европа също работят по отношение на опазването на околната среда. И защо го правят? За това има няколко причини. Една от тях е, че компаниите са част от обществото и като част от това общество те осъзнават своята отговорност. Друга причина е, че а, това е разумно и за техния бизнес. Много говорим за енергийно използване на ресурсите. Това въжи също и за бизнеса. Той също иска да е по-ефективен. Нещо, което, ако не се лъжа, вече бе споменато, по този начин компаниите са по-конкурентоспособни. Имат предимство, ако използват екологосъобразни технологии, защото пазарите и световните пазари в това отношение са все по-взискателни. Следващата причина е необходимостта да бъде изпълнено законодателството. Затова компаниите са решени да предприемат действия. Ние имаме доста опит в Европа и доста законодателство в това отношение на европейско равнище. В това отношение бих искал да се присъединя към казаното от колегите, които говориха за неизпълнението на правилата в пълна степен. Това означава, че трябва да се направи повече, за да се изпълнява законодателството. Това означава и повече надзор на пазара. Това исках да очертая, а именно, че европейските компании също работят за опазването на околната среда. Каква е добавената стойност на Европа по отношение на околната среда? От гледна точка на промишлеността, първото, послание е, че е добре да работим всички заедно. Защо? Защото тези компании са европейски. По-големите компании, разбира се, работят в цяла Европа, но малките и средни предприятия също много често имат клиенти или доставчици не само в една, а много често и в няколко държави. Така че за европейските компании също е важно да вземат предвид околната среда. Ще ви дам няколко конкретни примера, за да иллюстрирам думите си. Когато говорим за добавената полза на Европа по отношение на околната среда, има няколко аспекта, които се споменават. От гледна точка на фирмите и на компаниите трябва да се направи сравнение на случаите, в които се прилага европейския режим и случаите, в които се прилага режим на конкретна държава членка. Т.е. трябва да се направи сравнение между европейския подход и 27-те различни национални подхода. Ще ви дам няколко примера за това, защо Бизнес Европа смята, че дейността на Европейския съюз има своята добавена полза. На първо място – изработването на единни правила, нещо, което споменаха и някои от преждеговорившите. В това отношение има много примери. По отношение на отпадъците. В момента се прави преглед на пакета за отпадъците и се работи по определенията. Трябва да се стигне до споразумение за определенията. Това е от важно значение за а, индустрията. Огромен напредък а, бе извършен на европейско равнище. Това е просто един пример. Оценката на въздействието за отпадъците. А, директивата бе преразгледана преди няколко години и бяха въведени съвместни процедури по изготвянето на оценката на въздействието. Това бяха примери за единни правила на европейско равнище. Сега ще ви дам пример за нещо, за което говори господин Стърн, а именно за по-добрата възможност да бъдем чути на световната сцена. Например, по отношение на климатичните изменения. Пример за това е споразумението от конференцията в Париж. Това показва ролята на европейските институции. Тя беше изключително важна, за да има единство и за да се стигне до сделка. Господин Стърн описа процеса, стигна се до сделка, но сега е важно – тази сделка или това споразумение да се прилага изцяло от всички страни. А това съвсем не е лека задача. Това беше втория пример. Третия пример, който исках да дам, е следният. Да работим заедно в Европа. Това означава да имаме и по-големи пазари за разработването на технологиите, за използването на различните възможности. И в това отношение имаме полза. В случая с кръговата економика, залогът е свързан с развиването на вторичния пазар на суровини. Колкото по-голям е пазара, толкова по-големи са и възможностите. Бих споменал и Европейската схема за търговия с квоти, разбира се. Вместо да имаме 28 различни национални инструмента, ние имаме един голям пазар, на който се търгуват емисиите. Това дава и по-голяма гъвкавост, което означава, че емисиите могат да се търгуват там, където са най-ефтини. Нещо, което спомена и колегата от Асоциацията на потребителите. Работата на европейско равнище е от голямо значение, е, когато става въпрос за научна и развойна дейност. Пред много предизвикателства сме изправени по отношение на околната среда и в този момент трябва да насочим вниманието си върху научната и развойна дейност. Не, тук не става въпрос само за публични, но и за частни инвестиции. Европейските компании набравя 65-70% от разходите за научни и развойна дейност и за иновации. Много се прави на национално равнище, но ние вярваме, че По отношение на предизвикателствата, свързани с околната среда, ще спечели много, ако работим и на европейско равнище – по отношение на научната и развойна дейност. Разбира се, това става чрез Хоризонт 2020, но и различни други схеми, свързани с тази с търговията с схеми. Това е един допълнителен наднационален пласт, който е необходим, за да се разработи този широкоохватен европейски проект – в частния сектор различните компании от различните е, държави, малки и средни компании също е, работят в това отношение. Бих искал да добавя още нещо, което според мен е от значение в дискусията. Не винаги решението е, е да прилагаме един и същи подход спрямо всички. Смятаме, че трябва да състави поле за известна гъвкавост. И това по няколко причини. 28 държави членки, 28 различни култури, 28 различни географски положения, 28 различни истории и така нататък. Така че е необходимо да оставим поле марш за гъвкавост. И в това отношение също мога да ви дам пример, като директивата за емисиите, която дава гъвкавост на компаниите, като задава европейски стандарти, но същевременно предвижда известна гъвкавост и дава възможност на националните компетентни органи да определят стойностите за емисиите. Заключение. Много се прави по отношение на опазването на околната среда на европейско равнище. Индустрията също даде своя принос и ще продължи да го прави. Ясно е, че ако работим заедно и възприемем европейски подход, ще имаме много по-голяма полза, отколкото ако имаме 28 различни национални режима. Благодаря. Um, много благодаря. И сега последния оратор днес е от Европейската комисия. Чуде се генералния секретарят какъв принос има към опазването на околната среда. Имате една минута. Стига ли ви? Шегувам се, разбира се. По регламент имате 10 минути. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Екологичната и здравната политика на Европейския съюз е от полза за всички граждани, включително и служителите на Европейската комисия и на Генералния секретариат. Бяха дадени многобройни е, примери, които е, показват е, как е, сътрудничество между държавите членки далеч надхвърля възможностите на национално равнище да се постигнат определени резултати. Много големи са предизвикателствата в областта на околната среда и общественото здраве, за това ни трябва достъп до най-добрата информация, е, най-добрите експерти. Европейския съюз а, има органи, които прилагат мерки за предотвратяване на рисковете и защита на европейските потребители. Само на, е, в европейски мащаб е възможно да се работи толкова на широко. Държавите е, членки нямат толкова голяма тежест в съвременния свят, за да могат да наложат глобални споразумения за разлика от Европейския съюз. Ние показваме колко ефективно Европейския съюз може да задава тона в световните дела, включително и в областта на околната среда и общественото здраве. Когато говори Европейския съюз, останалите слушат много внимателно – Имаме примера с преговорите за измененията на климата, които доведоха до Парижкото споразумение. В договора са заложени много амбициозни цели, които благодарение на съществуването им в договора, Европейския съюз може да пренесе на международната арея. Това се отнася и до Европейската система за търговия с емисиите, както и правилата за земеползването, промяната в земеползването и горското стопанство. Кръговата економика създава нови работни места, осигурява растеж и прави необратим прехода в енергетиката. Добре известно е, че замърсяването на околната среда не признава национални граници. И именно този трансграничен характер изисква действия на общо европейско равнище, което е от полза и за обществото, и за околната среда, и за економиката. Интервенцията на Европейския съюз е, опазва и вътрешния пазар, подпомага европейските предприятия поради економията от мащаба европейските предприятия разбират какъв е приносът на намаляването на бариерите. Регламентът за химикалите РИЧ беше огромна крачка напред, както признават всички заинтересовани страни. Засилва се защитата на потребителите и в много по-голяма степен функционира пълноценно единния пазар. И производителите и неправителствените организации и потребителите е, признават, е, че има огромен принос Европейския съюз с е, разработването, приемането и прилагането на регламента РИЧ. Системата за безопасност на храните на европейско равнище прилага строги а, сканда, а, стандарти и предвидима регулаторна рамка, така че европейските производители да процъфтяват без страх от а, промени в уредбата и изискванията лекарствата, за хуманната и ветеринарната е, медицина, управлението на кризите, отново на европейско равнище успяват е, да гарантират най-добрата защита на европейските граждани. Това се отнася и до Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията. Продоволствените е, кризи се предотвратяват благодарение на Европейския център за реагиране на извънредни ситуации, което гарантира и цялостната защита на потребителя – системата за надзор на пазара, системата за фармацевтична бдителност гарантират безопасност на храните и лекарствата, до които имат достъп е, които гарантират защита на потребителите. Скандалите с е, е, имплантите, за които чухме неодавна, предизвикаха новото законодателно предложение за медицинските изделия, така че да се предотвратят гръдните импланти и инвитро изделията, които създадоха толкова проблеми. Това е пример как Европейския съюз може да действа в името на всички потребители и да създава регулаторна рамка там, където тя не съществува. Но Европейския съюз е много по-широк от единния пазар. Помислете само за Натура 2000. 6000 природни зони, в които човекът и природата могат да съжителстват а, е, рамо до рамо, без да се застрашават а, е, видовете от изчезване. Около 200 а, е, милиарда а, годишно а, е изчисления економически ефект а, и той може само да се увеличава запред държавните органи и всички останали заинтересовани е, страни трябва да работят, за да могат пълноценно е, да се възползват от панциала на Натура 2000. Европейското законодателство насърчава националните, регионалните и местните органи да бъдат активни. Докладът от 2015 година показва, че съвременният европеец се радва на по-чист въздух, рециклира повече, пие по-чиста вода, радва се на по-чиста природа. Това е твърдо документирано и е доказано с факти. И накрая Европейския съюз може да предложи много в областта на общественото здраве. Борбата Тютюнопушенето е една от най-ефикасните в е, света. Противомигробната резистентност е, сега е, се решава като проблем както в хуманната медицина, така и в ветеринарната. По такъв начин пациентите ще могат да получат по-ефикасно решение. Електронното здравеопазване ще помогне и за по-ранна диагностика и по-успешно лечение. Много са примерите в околната среда, безопасността на храните и общественото здраве, които показват колко много е допринесъл Европейския съюз. И аз съм сигурен, че ще чуем още много примери на национално и местно равнище. Благодаря. Благодаря общата ни задача е някакси тези послания да стигнат до европейските граждани. Сега а, започва а, кръга въпроси и отговори. Първия записал се оратор е координатора на групата на НП Петър Лизе. Заповядай. Благодаря. Искам най-напред да благодаря на колегите, които са в залата Надявах се, че повече колеги ще бъдат тук. Радвам се, че НП е представена с две трети от присъстващите тук депутати. Искам да благодаря на Тот Стерн, както и на господина Афре от Бизнес Юръп, тъй като според мен и двамата говориха най-добре по темата. Става дума за европейски стандарти и каква е добавената стойност на Европейския съюз. чух доста неща, че се правят верните неща, че трябва да се направи повече. Разбира се, агенциите искат да кажат, че работят добре, Обединеното кралство напуска Съюза. Трябва да се стигне до подходящ резултат. Предстои втори тур на президентските избори в Франция. Става дума за недостиг на средства, но не всичко са пари. Как можем да кажем на хората, че Европейския съюз е в по-добра позиция да разреши проблемите, отколкото отделните държави членки сами. Разбира се, че агенциите ще говорят за по-технически въпроси, но искам да отговоря на трите, тримата представители от неправителствени организации. Не става дума само за това какво искаме ние. Ние искаме ясни аргументи. Знае ли Европейския съюз какво ще се случи? За това става дума. Ние трябва да можем да обясним на Европейския съюз, че повече действия на равнище Европейски съюз ще помогне на хората, ще допринесе за решаването на проблеми. Искам да насърча ораторите, които са тук, да ни дадат повече аргументи, които можем да използваме пред нашите съграждани в избирателните ни райони. Вие може да правите презентации, тази информация е полезна, но все пак е, въпросът опира до това, искаме ли или не искаме повече Европейски съюз. госпожа Дали от групата на социалистите и демократите. Благодаря на всички наши гости, които говориха за добавената стойност на Европейския съюз. Посланието на това изслушване за мен е пределно ясно. И посланието, което трябва да предадем на нашите избиратели е, че като Европейски съюз заедно можем да постигнем много повече. Нашия глас ще се чува много по-силно, когато сме заедно. Когато говорим за добавената стойност на Европейския съюз, трябва да сме наясно, че нещата ни опират само до едно единствено изслушване, че това е цялостен процес. Трябва да отчитаме всички онези неща, които показват каква е добавената стойност на Европейския съюз, защото подобни срещи като днешната няма да са еднократно провеждани. Ние трябва да разговарям непрекъснато с нашите съграждани, какво правим тук, какво може да направи за тях Европейския съюз. Днес Ораторите казаха, че Европейския съюз има по-силен глас, по-силна позиция, както беше в случая с договарянето на споразумението по въпросите на климата от Париж. Това зависи не само от мащабите на Съюза обаче, а от политическата решимост. Нашата силна позиция а, увлече и останалите региони в света по въпросите на климата. Както каза каза господин Тот Стърн, който 7 години е бил специален представител по въпросите на климата в администрацията на Обама. Ние всички държави от Европейския съюз, Комисията, Европейския парламент, правителството на САЩ бяхме единни това въжи и в сферата на здравоопазването. Това е също част от международната програма и ако сме единни, ние можем да отстояваме нашите ценности. Здравето само по себе си е най-големият успех постигнат в европейския проект, но Европейския съюз има ограничени компетенции в тази област. Факт е, че европейската интеграция обаче допринася за развитието на здравните услуги в държавите членки. Европейското законодателство допринася за постигането на тези цели и също голями приноса на Европейската агенция по лекарствата. Искам да спомена и Бизнес Юръп. Това беше много положително изказване. Често хората считат, че бизнеса и околната среда нямат много общо помежду си. Но слушайки Бизнес Юръп, да казва, че Европейския съюз и работата съвместно е нещо добро и за бизнеса, че имаме общи правила, че работим заедно, означава, че ще имаме и по-широк пазар. Всичко това е положително. Разбира се, универсалният подход не е винаги е най-добрия. Трябва да има гъвкавост, но това не означава, че не трябва да работим заедно. И на последно място въпросът ми е, можем ли да направим всичко това сами, отделни, като държави членки, ако сме фрагментирани, вместо да работим както сега заедно? Моят отговор, разбира се, е не. Искам да благодаря на всички оратори за направените изказвания. Надявам се, че ще продължим да работим заедно през идните месеци. Благодаря, Мириан. И европейския бизнес понякога се чета, че не говори а, на същата вълна като нас, но не е така. Магинес има думата, тя е заместен председател на Европейския парламент. Както каза колегата Лизе, за мен беше важно да проведем това изслушване. Щеше да е добре цялата зала да е пълна с хора, които слушат внимателно. Да, е, нещо, което очаква, като се има предвид, че обсъждаме толкова близки до хората въпроси, като здравеопазването, фармацевтичните а, продукти, околната среда и прочие. А, представителят на БИЛ каза, че а, ние сме добри потребители, ние сме отлични по безопасността на храните, по фарма, но че хората не знаят всичко това. Те не знаят, е, че Европейския съюз е, е допринесло за всичко това. Благодаря, че казахте всичко това публично, но моля ви, казвайте го по-често. Е, вчера на голямо проява в Ирландия беше казано, че ние непрекъснато казваме какви са негативните неща и така си вредим сами на себе си, вместо да казваме какво действа и че Европа с своите агенции, чрез заинтересованите страни, с участието на бизнеса, допринася за постигането на добри резултати и за потребителите, и за бизнеса. Това изслушване се предава на живо по интернет и се радвам, че чухме тези чудесни презентации тъй като е необходимо да се говори по друг начин и ние започнахме този процес сега. Искам да благодаря на Питер Лизе, че позволи да се случи всичко това и да кажа на всичко, които участваха, че трябва да продължим в тази насока. Но тъй като все още имам думата, искам да кажа, че по много тези въпроси е добре да слушаме експерти, представители на бизнеса, за да можем да постигнем ангажиментите, които сме поели пред гражданите и пред бизнеса. Дебатът за излизането на Великобритания от Европейския съюз е в ход. Обединеното кралство ще загуби от всичко това, ако излезе изцяло от Европейския съюз. Надявам се, че това няма да се случи, като се има предвид и приноса към изследванията, които се правят акта за отмяна на законодателството на Съюза ще бъде нещо доста а, негативно, защото а, е важно да се запазят а, а, стандартите, които заедно сме приели. Се надявам тези стандарти да бъдат отстоявани в бъдеще. След първия кръг на нашия дебат ще дадем възможност на нашите гости да отговорят, но сега давам думата на колегата Каденбак. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на Марин Макгине за тази инициатива. Считам, че това е нещо важно и за политическата ни работа. Това, което сме постигнали, понякога не се вижда. За това е необходимо да се направи нещо повече по комуникационната стратегия. Трябва да се води дебати на национално и на европейско равнище и върху това трябва да насочим вниманието си в по-голяма степен в бъдеще, за да покажем какво е направено и това да стане ясно за обществеността. Защото обикновено посланието, което достига до гражданите, какво не сме постигнали, но това, което се върши ежедневно, не се вижда например в областта на околната среда, на химикалите. Хората просто ни обръщат достатъчно внимание на постигнатото тук. И тук ние не мислим само за следващите избори и че е необходимо да комуникираме по-добре, а трябва ежедневно да е ясно каква е добавената стойност от Европейския съюз за всеки отделен гражданин. Необходимо е да има повече финансови средства за агенциите. Те трябва да бъдат ресурсно обезпечени, като се има предвид многообразието на дейностите, с които се занимават и те трябва да разполагат със средствата, за да могат да работят. Иначе агенциите няма да са в състояние да изпълняват своя мандат. И това ще води до разочарование сред хората. Аз бях докладчик по официалния контрол. Когато делегираме задачи, например, очакваме от ЕФСА и от съвместния комитет по научните изследвания да направят нужното, но трябва да ги осигурим ресурсно, иначе създаваме очаквания, които не могат да бъдат изпълнени и в бъдеще е, ще ни представят е, сметката. Ако няма осигурение средства, предвидените дейности няма да могат да бъдат е, осъществени. Исканията за допълнително ресурсно обезпечаване, както с финансови средства, така и с човешки ресурси, трябва да бъде а, сериозно разглеждано. Имаме множество положителни примери, които можем да представим и колкото повече ги представяме пред хората, толкова по ще бъдат оценявани те. Аз съзная от опит, че понякога седем пъти трябва да се каже нещо, за да го възприемат хората изцяло. Мисля, че останалите колеги ще кажат, че има положителна добавена стойност на Съюза и хората трябва да разберат това. Благодаря, благодаря на всички, които очакват в тази дискусия за добавената стойност на Съюза, както и за това, че колегите внесоха малко повече динамика в разискването. Да, беше хубаво да чуем всички тези презентации, но дебата тук е какъв е залога за Съюза? Съгласен съм с Питер, че нека да отстояваме това, което предлага Съюза. Съгласен съм с това, но трябва да видим какви са тенденциите в обществата ни. Дали подкрепата за Европейския съюз спада или не. Затова трябва да видим какво може да направи Европейския съюз по-добре за да може подкрепата за него да не продължи да спада. И нека да сме съвсем честни. Европейския съюз не се разглежда като организация, която да защитава всички хора, особени от нези от тях, които имат ниско образование и които са с впечатлението, че губят от глобализацията. Вижте какво става в Обединеното кралство, Франция, Нидерландия, има разделение почти 50 на 50. Онези, които обръщат е, кръп, гръб на институции като европейските, защото считат, че те не им дават нищо. Това е глобална тенденция, вижда се и в Съединените щапи. Радвам се, че Тот Стерн е тук е, и той е, вижда тази тенденция сигурно и в САЩ, но има проблеми в нашите институции, които допринасят е, за засилването на тези тенденции. Въпросът ми към бизнес е, е, Юръп и представителят им Андре Афре е дали в бизнес Юръп се води дебат, е, който да води до нестандартно мислене. Промените в договорите са табу в Брюксел, но за щастие има бизнес Юръп и те могат да мислят по-авангардно. Виждате, че бизнесът в голяма степен има ползи, тъй като има вътрешен пазар, има ефикасност, има по-добър начин за производство и постигане на най-ефективно производство, тъй като има един набор от правила. Всичко това е полезно, но от друга страна има конкуренция в данъчното облагане. Данъчното облагане не е в компетенциите на Европейския съюз. Бизнес Юроп сега казва да, нека да го направим, тъй като от конкуренцията в е, данъчното облагане печели, не кара да печели. Но това означава, че държавите членки губят а, и че тези средства не постъпват в е, бюджета им и не могат да бъдат насочени средства в социалната сфера, което води до разочарование сред хора, които считат, че губят от глобализацията. Тоест, ние трябва да положим усилия за по-добри резултати в тази област. И аз се надявам, че Бизнес Юръп защитава не само Европейския съюз, такъв какъвто е в момента, а и такъв какъвто бихме искали той да бъде в бъдеще. И трябва да запитам до Тод Стърн, тъй като той е тук. Благодаря ви, че сте тук. Е, това е вашето първо публично е, явяване, но сме имали и други срещи. Винаги са били ползотворни. Нещо по вътрешната обстановка в САЩ. Е, каква е вашата преценка? А, какво ще промени отмяната на а, закона, свързан а, с чистата енергия. Това ще бъде ли оспорвано или не? Вие споменахте 2018 година, колко важно ще е това за преговорите по климата и влиянието на Европейския съюз. Но ние знаем, че САЩ няма да изпълнят всичко за 2018 тъй като това, което има към момента, няма да доведе до ограничаване на затоплянето до 2 градуса. Може ли да бъде направен по-цялостен преглед, за да постигнем нещо по-амбициозно и дали Европейския съюз не трябва да играе по-голяма роля? Бихте ли казали мнението си по въпроса? Сега ще чуем последният оратор, след което ще дам думата на гостите ни за коментари. Госпожа Аюзо, имате думата. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала да благодаря на всички представители на агенциите, които са наши гости днес. Благодаря и на организаторите на настоящото изслушване, защото то е изключително интересно агенциите имат своята добавена стойност за Европейския съюз, нещо, което според мен европейските граждани не осъзнават. Така че може би трябва да има информационна кампания в това отношение. Бих искала да задам един конкретен въпрос на Агенцията по околна среда. Казва се, че 20 мг кадми на килограм е а, препоръчителната доза, но научният комитет на ЕС заяви, че трябва да се направи оценка на риска преди да се определят а, праговите стойности. През ноември 2015 година комитета заяви, че под 80 мг на килограм не може да се говори за натрупване в почвата. Комисията взе предвид законодателството на държави като Швеция, където а, то е изключително слабо в това отношение. Там по принцип концентрацията на кадми е малка, но южните държави, които имат интензивно селско стопанство, имат съвсем други специфики. И а, там земеделците не са изправени пред а, същите проблеми. Така че не можем да говорим за намаляването на концентрацията на кадми на индустриално равнище като цяло. Липсата на ресурси. Да, зная, че вие имате много задачи, но пък за разлика от другите агенции, вие не трябва да а, заплащате за а, услуги и становища. Питам се дали не трябва да направим платими тези а, дейности, за да може да получавате средства. Председателят благодаря. Мисля, че повечето от въпросите бяха насочени към Бизнес Юръп, така че нека да започнем с нейният представител. Благодаря, господин председател. Не зная дали имаше е, въпроси конкретно насочени към Бизнес Юръп, но пък имаше коментари, които ни засягаха. Ще се спра на три неща. Първо, от това, което чух, оставам с впечатлението, че трябва по-добре е, да осведомим хората за опазването на околната среда и за добавената стойност на Европейския съюз. Това е от значение и за малките и средни предприятия, така че и те ще трябва да се занимаят с тази задача, ще отнесат това послание у нас и ще се постарая то да не бъде забравено. Второто нещо, което искам да кажа, е свързано с коментара или по-скоро въпроса на госпожа Магинес за схемата за търговия с емисии в контекста на Брексит. Не мога да ви отговоря пълно, но каквото и да се случи в краткосрочен и средносрочен план, това няма да навреди на европейската схема за търговия с квоти. Очакваме резултатите от реформата на тази схема. И последствията върху схемата ще бъдат малки, според мен. И накрая на казаното от господин Екхаут. Да, опитваме се да направим каквото можем. Това не винаги е лесно в този балон, в който живеем в Брюксел. Но не мога да коментирам по въпроси, по които не съм отговорен. Вие упоменахте данъчното облагане. Съжалявам, но това, което мога да кажа и се надявам, че сте го разбрали, когато говорих за околната среда, че ние не защитаваме настоящото положение в Европа. Осъзнаваме, че се нуждаем от промяна в много отношения. В заключение, ще участваме в дискусията за бъдещето на Европа защото тя обхваща много аспекти. Аспекта за околната среда, за енергията са неизменна част от този дебат. Благодаря ви. Мисля, че можем да променим нататъка с Асоциацията на потребителите. I take also the homework with me uh, and we already decided и аз ще отнеса това послание в къщи. Ние също сме част от решението. Ние също можем да рекламираме по-добре дейността на Европейския съюз в това отношение. И имаше директен въпрос от господин Лиезе към мен. Европейския съюз е единен пазар. Пазар. Ако се стигне до повторно национализиране, тогава отиваме в противоположна посока от тази, в която се развива пазара. Пазара е глобален, цифров. И ако надзорните компетенции бърна, бъдат върнати, извинете, на национално равнище, това означава да се върнем назад. Ще имаме отрицателна конкуренция, по-малко ефективно сътрудничество между националните компетентни органи, което означава, че предпазната мрежа за потребителите ще се загуби и в крайна сметка хората няма да имат доверие в пазара. Пазара в някои държави ще се ползва с по-голямо доверие от пазара в други. Това е сценария, който трябва да избегнем на всяка цена защото Европа донесе това високо ниво на сигурност, което всички ние заслужаваме. Да, съгласна съм, винаги искаме повече а, и още и още, но не трябва да се стига до връщане назад. Може ли да кажа няколко думи за Брексит? Организираме а, конференция с членовете ни в Обединеното кралство през ноември по отношение на последствията на Брексит върху потребителите. Това, което наблюдаваме в момента е, че потребителите в Обединеното кралство рискуват да не попаднат в обхвата на европейската законодателна рамка и да те могат да попаднат в една ниша. Но и не само в това отношение самото излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз води до загуба на тази защита на потребителите, защото британците вече няма да бъдат граждани на Европа. Благодаря ви. Имаше въпрос и към американският ни гост. Тот. Да, благодаря а, за въпроса на приятелят ми Ейкаут. Първо, на първия въпрос, който беше свързан с плана за чиста електроенергия и за това дали термина чист е по-скоро символичен. Аз мисля, че напредването към целта – от намаляване с 32% от електропроизводството до 2300 година по този начин е реализируема. На път сме да я постигнем. Плана за чиста енергия, начина по който той бе изготвен, имаше за цел да стимулира използването на възобновяеми енергийни източници. Затова определено смятам, че ще усетим страничните ефекти. Но вниманието на национално равнище не е насочено само към чистата електроенергия. Разглежда се въпроса за стандартите в... за автомобилите, Те ще бъдат преразгледани. защото има хора, които подкопават силното, законодателството, силното законодателство, което президентът Обама прие по отношение на метана. Това е опит да се върнем назад чрез плана за чиста електроенергия. Но като цяло смятам, че ще има отрицателни последствия от действията на Тръмп. Въпреки, че няма да има пълен обрат в това отношение. На въпроса как да продължим с амбициите за следващия период, бих искал да кажа две или три неща. Първо, смятам, Трябва да се насочим към споразумението от Париж, като същевременно не забравяме, важните елементи, свързани с правилата и системата, насоките, ориентировъчните линии, които ще трябва да бъдат предоговорени. Идеята е до 2018 година да успеем да ги преразгледаме. Може би най-важното е свързано с прозрачността и финансирането. Да, тези елементи също са важни. И със сигурност това също ще има отрицателни последствия. Относно нивото на амбициозност и целите – Ще видим как се справят държавите през 2018 година. Индивидуалните цели ще бъдат преразгледани, а се надяваме, че ще бъдат и увеличени 2020 година. За сега САЩ не действа сериозно в рамките на преговорите, това ще има своите отрицателни последствия. На поднационално равнище вече се предприемат някои действия и те ще се увеличават. не може да каже, че по отношение на климатичните изменения сме изостанали много през последните 10 години. Гражданското общество и много НПО защитава тази кауза. И тя се взема предвид и в реалната економика, в иновациите. Целта е чиста електроенергия. Но САЩ няма да бъде вече този двигател в международен контекст, което означава, че ролята на Европейския съюз ще бъде по-важна от всякога. Да не забравяме, че администрацията на Тръмп все още не е взела решение дали ще подкрепи споразумението от Париж или не. В момента се обсъжда въпроса. Миналата седмица трябваше да има среща на високо равнище по темата. съвсем предпазливо бих искала да се изкажа в това отношение. Не съм чак такъв оптимист. Се надявам, че в крайна сметка ще подкрепим споразумението. Може да се внесат някои промени. Има много силни фигури в администрацията, които едва ли ще позволят САЩ да се оттегли от споразумението. Отрицателните страни от е, оттеглянето от споразумението са много повече от положителите. Наистина смятам, че ще останем, но все пак очакваме окончателното решение. Благодаря, казва председателят. Бих искала да благодаря на преводачите, защото бях информиран, че те след две минути ще трябва да приключат което означава, че ние ще продължим 5 или 10 минути на английски. Видях Питър и Нина, ще ви дам думата, но първо нека да получим отговори от колегите. Нека да чуем сега някой представител на агенция, някой, който да отговори на въпроса на Каринс. Смятате ли, че може да опитате да отговорите? Вие. Благодаря, господин председател. Един от елементите, който излиза на преден план, е липсата на знание и на познаване на нашата работа. Гражданите не знаят какъв е нашият принос. Полагаме усилия от наша страна – за да подобрим комуникацията. Това е един важен елемент. Не трябва да преставаме да изпращаме това послание. Средствата за масова комуникация обаче не обичат хубавите новини. Е, много работим с специализираната преза. Ние работим, преса. Ние работим в това отношение в нашата област, вие в вашата област. Е, специализираната преса проявява интерес. Потребителите наистина желаят да научат повече е, за влиянието на нашата политика върху тяхното здраве. социалните медии също са много активни, така че се опитваме да ги използваме. Но средствата за масова комуникация не са активни чак до там, така че информацията трябва да идва от нас, от Брюксел, от комисията. Казахте също така, че сме пострадали от съкръщаването на ресурсите и че ще бъдем повлияни от Брексит, тъй като че ще се увеличат разходите. Агенциите свободно могат да предоставят услуги на държавите членки и на компаниите и за това могат да изискват заплащане. По този начин те са по-независими от съкръщенията на бюджета по-добре можем да изпълняваме бюджет, извинете, мандата си по този начин. Ето защо приветствам подобно предложение и се надявам, че в контекста на следващата многогодишна финансова рамка комисията ще приеме подобно предложение. Да, това ще изисква някои промени в